Почваме нашето заседание. Искам да ви помоля да седнете, да вземете местата си. Ще започнем нашето заседание. Искам да ви помоля, ако обичате, да вземете местата си господин комисар, уважаеми колеги, дами и господа. Позволете ми първо да ви пожелая добре дошли от името на Комисията по развитието на Европейския парламент на, този, на тази междупарламентарна среща с националните парламенти за координацията на фондовете, в която ще разгледаме сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти. Аз се наричам Ева Жоли. Аз съм председател на комисията на, по развитието на Европейския парламент. За мен е чест да приветствам тук делегациите на националните парламенти, които са представени тук. Организацията на съвещанието между Европейския парламент и националните парламенти става все по-необходимо предвид ограничаването на средствата за външна помощ. Необходимо е да се предвиди един последователен подход с цел повишена ефективност на нашите действия и а, ние трябва да се справяме с по-малко ресурси. Именно за това на мен ми се струва, че това заседание именно по тази причина е много важно. Аз се надявам, че по този начин ще можем да постигнем по-добро сътрудничество между нашите институции и насочването името на усилията и а, на политиките на национално равнище и на европейско равнище, особено в сферата на развитието. Предвид дневния ред. Нашето заседание ще бъде разделено на две части. Първото ще бъде председателствано от господин Шал Гъренс който ще бъде за сближаването на политиките за развитието на Европейския съюз с, с, примери на добрата практика в политиката по развитието и аз се надявам, че това ще допринесе за плодотворен дебат между нас. Втората част е пред председателстван от господин Гей Митчел. Това е, е предназначено за подобряване на координирането на политиките по развитието вътре в Европейския съюз, като по този начин се подобрява също така ефикасността на помеща ще има е, председа... ще, ще приключим с изказване на господин Пат Брин от Ирландския парламент с, с на ключ, заключения по двете теми и на нашето заседание. И преди да дам думата на комис... господин комисаря Пибалкс, искам да подчертая, че последователността на политиката в развитието не се състои само в кохерентност между националните политики, политиката на Европейския съюз, но на всичките държави членки. И е, най-флагрантният пример, аз ще цитирам Норвегия. в Норвегия е учреден фонд от 3 милиарда евро за борбата срещу обезлесяването. И това е свързано с баражите, които се строят в амазонските реки и борбата срещу обезлесяването. Именно това трябва да променим Именно по тази причина сме тук. Немските предприятия, австрийските, норвежките предприятия също така би трябвало да зачитат околната среда. И сега, господин Пибалц, имате думата. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Много уважаеми членове и депутати на Европейския депутат и на националните парламенти. Уважаеми госпожи и господа, наистина голяма част е за мен да участвам тук в това заседание на Европейския парламент и националните парламенти по тази изключително важна тема, свързана с развитието на държавите. Разбира се, не би трябвало и не бих искал дълго да говоря встъпителното си слово, но ще се спре на три възможни теми. Първото е свързано с мира, устойчивото развитие на второ място, свързано и с екологосъобразното развитие. На последно място не може да се отбележи а, просперитет и напредък без да се обърне внимание на всички теми, свързани с развитието. Това е нещо, което е изключително важно за всички нас. Днес е, би трябвало да се разгледат някои основни аспекти на сегашната политика на развитие. Позволете да цитирам няколко цифри. Миналата година в плащания общо помощта, която се предоставя от Европейската комисия, е, бе 9 милиарда. На практика 8 милиарда през общността се е, изразходвани, което означава, че координацията, съвместната работа между всички нас е изключително важна, ако искаме да постигнем устойчиви резултати. От друга гледна точка, тези 8 милиарда, ако ги сравним с необходимостта за инвестирането в енергийната политика в Африка, там вече числото е 50 милиарда годишно, което означава, че наистина е необходимо да се направи много по отношение на развиващите се държави. Следователно, трябва да потърсим и други източници. Едната възможност е вътрешните ресурси, разбира се. Това е много важно, когато разработваме политиката за сближаване и развитие, но също така има и свързани въпроси, свързани с европейската политика, селското стопанство, рибното стопанство, например а също така и нашия подход към глобалните проблеми. Всичко това оказва въздействие на потенциала на държавите да правят повече и повече в областта на своето развитие. С други думи, сближаването в областта на развитието между държавите могат да ни дадат възможност да окажем много по-голямо въздействие, разбира се, паралелно с тези средства, които така или иначе се освояват в областта. Плащанията, които правим за да подкрепим развиващите се страни, е едната страна на нашата политика, но трябва също така успоредно с това да разбираме, че е необходимо необходимо да има координация между Европейския съюз и други партньори. Необходимо е сериозно да се обсъдят всички аспекти на сближаването на политиката в тази област. Не можем да очакваме, че в противен случай средствата ще може наистина да доведат до сериозни добавени ползи. Онова, което се опитваме да постигнем в хода на координацията е свързано с така наречените съвместни програми. Това означава на практика, че се разработват планове за развитие съвместно с развиващите се държави и се адаптират нашите стратегии за развитие с тези планове, които се разработват за развитието. След което, разбира се, се опитваме да работим в рамките на Европейския съюз, за да постигнем същата рамка, възоснова постигане на същите цели и разбира се със същия темп на работа. Политическа гледна точка всички мои колеги подкрепят това развитие. Вчера, например, имаше едно споразумение, до което постигнахме по отношение сваляне на санкциите с Бирма и а, е, министрите на външните работи участваха в разработването и обсъждането на една такава съвместна програма. С други думи, от политическа гледна точка всички държави членки в ЕС подкрепят тази политика. Що се отнася до изпълнението, обаче там има различни предизвикателства, защото обикновено се повлияват а, е, обичайните цикъли на програмирането и моделите, по които се работи вече 50 години, 20 години, понякога 10 години. Но с други думи, необходимо е да се влагат много промени в хода на работата, така че съм убеден, че е много важно националните парламенти да изискат необходимата отговорност от държавите членки, от агенциите, които работят по тази тематика, да следва този подход. Защо? Ако не се постигне това, и между другото имаме известни а, примери в някои от министерствата на държавите членки, например в Малави или други държави партньори, които наистина, тъй като имат твърде много проекти, а административния капацитет не отговаря на е, един подобен потенциал, някакси липсва системна стратегия в самото министерство. То не, няма необходимите ресурси, за да изпълни една така такава всеобхватна програма. И моето мнение е, че съвместното програмиране не е изключение, а правило, но не може да се налага подобно правило. То трябва да бъде възприето. От политическа гледна точка, както казах, то се възприема, но от административна гледна точка има какво още да се желае. Това не е в крайна сметка нов процес. 2007 година, например, имаше ясно разделение на е, разпределението на задачите и допълняемостта. Шест години по-късно, обаче, както виждате, все още има какво да предприемем в тази насока. Има определен напредък и промяна. Участвах в една среща с представители на етиопското правителство. Направихме допълнителен анализ съвместни програмирани и така нататък. Надявам се, че ще има успех. В 2014 година надявам се, че ще имаме подобни съвместни програми с Южен Судан, Руанда, Ганда, Хаити и други държави. Ние е, се развиваме в тази посока, но както знаете, трудно може да се постигне веднага успех с всичките 150 държави, с които искаме да работим. Трябва да се върви поетапно в тази посока. Особено важно е това в новия период от 2014 до 2020 година съответно. Това е период, в който развитието на помощта в Европейския съюз всъщност се подготвя за следващите 7 години и ние можем да направим нужната адаптация и корекция съобразно подхода както на нашия общ подход, така и подхода в нашите партньори. Разбира се, необходимо е да се отчетат и бюджетните органи, парламента, съвета и да се отчете тяхната позиция. Както разбирате, координирането не е лек процес. И искам да ви уверя, че в Европейската комисия ние ще работим а, с много усилие, така че в крайна сметка да можем да поставим а, жалона, който всички останали да следват в областта на съвместното програмиране. Надявам се, че всички вие ще подкрепите този подход на съвременните програми, ще се обърнете към колегите в правителствата ви, а също така и агенциите по развитие и помощ. Как а, точно се развива този процес? Надявам се, че ще има напредък и повтарям. Надявам се, че това ще бъде а, правилото, а не изключително изключението. Днес все още трябва да изчистим някои а, такива изключения и да ги превърнем в правило. Ако ние не успеем да работим в съвместни програми, просто ще изпуснем а, напредъка, който сме постигнали, ще работим по на различен теб и а, това със сигурност няма да е насочено към постигане на нашите м- цели. Ние бихме искали да използваме тези допълнителни 6 милиарда, с които ще разполагаме в бъдеще. Тенденцията каква е? По принцип е свързано с развитието на помощта за развитие, както знаете. Миналата година може би не беше много добра година за официалната помощ. Е, знаете това. Но в крайна сметка с смесени чувства можем да говорим за миналата година. Имахме увеличаване на, множество, на мнозинството, но в крайна сметка беше една вододелна е, година, така мога да обобща. За сега обаче статистиката, според мен, е просто опустошителни са данните. Защо? Първо, от 0,42 стигнахме до 0,39% е, от брутния национален продукт, т.е. вървим надолу. И а, е, тази тенденция е напълно неприемлива според мен. Защо? Защото в крайна сметка МВФ а, е, има и ясна а, прогноза по отношение на процентите. Така че, ако говорим просто със сравняване на този пакет спасителен, е, който се изпраща на някой от нашите държава членки. Това става въпрос за 10 милиарда евро. И миналата година, както казах, е, включително с хуманитарната помощ, 9 милиарда евро бяха разходвани за помощ в областта на политиката за развитие. Но е, отново ви казвам, това не е благотворителна дейност, това е увеличаване по отношение на сигурността, защото по този начин може да се избегнат кризите, подкрепяме и увеличаваме помощта си за хуманитарната помощ. Но това единствено не може да реши проблемите ни. По този начин ние просто предоставяме шанс за възстановяване на нормалния начин на живот в дадени държави. Да вземем пример в Сирия обаче, Мали, Сахара, какво се случва в момента. Очевидно имаме какво да правим, както и в Африканския, но там също имаме какво да направим. Необходимо е да гарантираме просперитета на нашите граждани и на гражданите в тези държави. Казваме на нашите граждани в Европейския съюз, добре, да това не е нашия дневен ред сега. Ние планираме всичко това в името на общия интерес в бъдеще. Ако проспим сега момента, просто ще пропуснем тази възможност, която е в интерес и в полза на целия Европейски съюз. Това са важни аспекти, които трябва да има имаме предвид, когато водим дебата. Както казах, 2014-2020 година работим по тази рамка. 13% е намалението така че това е въпрос, който трябва да се разгледа на национално ниво и националните бюджети може би могат да заделят повече средства, за да се покрие е, празнината, която се отваря от подобно съкръщение, но в крайна сметка разбирам, възможностите са ограничени. Надявам се, че трябва да се увеличат е, дяловете на националните бюджети. Политика за сближаване за развитие. Това е нещо, което винаги сме подчертавали в рамките на Европейския съюз. Опитваме се да лансираме съвсем справедливо, според мен. Но какво се случва в реалността? Само някои елементи бележат сериозна промяна – Гордея се с приятото от парламента напоследък е, акт, е, директивата е, за прозрачност, с участията на колегата ми Мишел Барние. Помощта за развитие сама по себе си не е достатъчна. Мисля, че това е очевидно за всички. време, но като кажем, развиващите се държави имат свои ресурси, и те биха могли да ги използват в по-голям процент. Но ние не бива да забравяме, че тези държави са малки, уязвими и те водят преговори с много националните компании, които имат страхотни правомощия в хода на преговори. Така че в крайна сметка се получава една стелка, която не е оптимална за държавата. И за съжаление срамота е, че до сега нямаше информация отношение проект по проект какво получава отделна държава. И аз е, вярвам, че именно прозрачността е първа стъпка в положителната посока. Това е добър пример как можем да проявим наистина а, системност в нашата политика за развитие в областта на развитието на държавите. Сега за дървесината. Много важен въпрос е този. Необходимо е да има законен износ на дървесина. Затова ние разработваме нашите флагмански инициативи. А, по отношение на развиващите се държави, държави за устойчиво развитие на горския им фонд. Все повече държави се включват в тази инициатива, например Индонезия напоследък може да бъде посочена за пример. И по този начин може да се гарантира устойчиво развитие на горите и същевременно да се намали значително незаконния сеч. И ставаме свидетели на, на нещо. Разбира се, винаги виждаме резултатите най-напред, но е, имам предвид е, борбата с е, избягване неплащането на данъци. Необходима е глобалната а, прозрачност на финансовите потоци да бъде факт, за да избегнем този проблем. Колегите ми, които работят в областта на развитие, развиващите се държави, казват, е, има средства, които на практика бяха откраднати от е, държавата, за които бяха предвидени. Не се крият на кайманите тези средства или някой друг е, данъчен рай – а в рамките на Европейския съюз за тези средства. Опитваме се да ги е, получим, никакъв шанс да се възстановят. Ето, необходимо е в крайна сметка да има отчетност и прозрачност за всички плащания. Това трябва да се е, реализира не само на световната сцена, но и в рамките на Европейския съюз. Много трудно е да се отстояват всички изисквания за прозрачност, борбата срещу корупция и така нататък. Ако остават сиви зони, където могат да бъдат пренасочени средства, скрити от нашите партньоти и нямаме достъп до тях. Трябва да продължим борбата в тази насока. Това е важно както по отношение на постъпленията от нашите данъчни задължения. Те също ще се увеличат по този начин. Колегите от селското стопанство, другите ми колеги, Дачиен Чоус, комисар Чоус и други подчертават необходимостта за експортните субсидии и селското стопанство не се използва достатъчно тази възможност, но е важно да се продължи да се работи в тази насока. В областта на стокообмена сме получили вече сериозни резултати, но има още какво да желаем и там. Надявам се, че преговорите ще продължат по отношение на споразуменията, партньорско споразумение. И а, а, надявам се, че именно такъв всеобщ подход по отношение на развитието с включването на всички останали политики е посоката, която трябва да следваме. Трябва да се гордаем с това, което сме постигнали, но ние имаме мощ, много още, което можем да постигнем. Ние сме водещите в света, според мен имаме най-добрия подход, е, който сме избрали. Надявам се, че ще можем да го развиваме и се надявам, че е, депутатите на всички нива, национално в това отношение, ще може да ни подкупри, подкрепи. Защо? Защото по този начин може наистина да се отстоява интереса на Европейския съюз. Необходимо да, им, необходимо да има прозрачност, хармонизиране между отделните политики и всичко това ще укрепи Европейски съюз, ще ни гарантира повече приходи и на нас. Не трябва да гледаме всичко от тесния ъгъл на а, една конкретна лоби група. Трябва да гледаме общата перспектива, как Европейския съюз и гражданите в него могат да имат полза от тези процеси. Желая ви всичко най-добро, успех от сегашното заседание. Надявам се, че ще има успех. Политиката за е, сближаване и хармонизиране в областта на развитието има ясни предизвикателства, които трябва да обърне внимание и да постигнем успех. Така че през есента да можем да докладваме постиженията си. Много е важно да знаем докъде сме стигнали в съвместното програмиране, докъде сме стигнали с отделните партньори, защото а, няма да има извинения, ако не се присъединим към тези програми. Благодаря. You, Would... Благодаря, господин Пибалкс. И сега давам думата за изказвания за да направим кратък обмен на мисли и впечатления с господин комисаря. Така че моля да се представите преди да зададете въпроса си. Нямаме много време, така че моля бъдете конкретни. И така, заповядайте. Mein Name ist Karin Roth, ich komme aus äh, der Bundesrepublik Deutschland. Благодаря. Аз съм от Германия. Казвам се Род и съм от групата на социал-демократите. Благодаря ви, господин Пибалс, за изложението. Наистина, теоретично изглежда, че сме много напред, а на практика не чак толкова. Радвам се, че подчертавате необходимостта да работим по-стъпно стриктно през следващия финансов период. Може да разчитате на подкрепата на националните парламентаристи като мен в тези ваши усилия. Имам въпроси, свързани с нещо, като най-вероятно не е пряко свързано с вашата сфера на работа, като културата развойната дейност и търговските споразумения. Има ли комисията намерение да започне междуведомствено координиране в този смисъл, като целта би била да оцени въздействието на различните свои инициативи върху държавите развиващите се държави. Това би ни помогнало да се координираме по-добре и по-последователни да бъдат действията ни. Има ли някакъв инструмент, който да гарантира съдействието и взаимодействието между комисарите именно по този въпрос? Благодаря. Благодаря. Заповядайте вие. Представете се, ако обичате. Um, uh, Благодаря, господин комисар. Благодаря за вашето изложение споделям по-голямата част от него. Имам един специфичен въпрос. Ние се занимаваме с хранителното продоволствие и сме притеснени от въздействието на директивата за биогоривата върху тази политика, особено в развиващите се държави. Може би тук в Европейския съюз трябва да се сложи край на нежеланието да се преразгледа тази директива, за да стане тя по-ефикасна и в крайна сметка да не се се състезават биогоривата с хранителните култури, тъй като това може да се отрази върху хранителното обезпечаване. Дали смятате, че това може да бъде точка от дневния ред на Европейският съюз, тъй като това е наш е, вътрешен интерес, който обаче се сблъсква с исканията на външни фактори. Благодаря. I give the floor to Mr. Peebles to answer these two questions while you are preparing your... Давам думата на господин Пибалк за отговор на тези два въпроса. Вие време може да се подготвяте за следващия кръг. Комисар Пибалкс, благодаря за зададените въпроси. Да, наистина, опитваме се да изработим оценка на въздействието на всички наши решения. Това означава, че провеждаме анализ на тяхното въздействие и върху дейността за подпомагане на развитието. И това е работа на цялата колегия, на цялата комисия. Координирано действие, с други думи. Също време, обаче, трябва да определим тези зони, където тези зони, тези области, в които бихме могли да бъдем по-разходно ефективни. Споменахте, например, развойната и научно-изследователска дейност. Това би било една такава област. Други области биха били финансите, където имаме специални финансови инструменти, насочени към подпомагане на развитието. Не се притеснявайте, нито една от дейностите или от елементите не е занемарен. Там, където има най-голям потенциал, според мен, е в сближаването, в координирането и именно това посочих на Мишел Бърние за финансовите услуги, за селското стопанство и риболова. Координирам се, значи, с Мишел Барние и Мария Даманаки, защото смятам, че тук е най-силният съвместен, съвместен ефект въпросите или областите, в които трябва да бъдем по-проактивни, е според мен координацията на съвместните ни действия. Разбира се, че вече го правим, но има още за какво да се постараем. Някои от въпросите биват поставяни на масата на преговорите, но никога не получават всъщност развитие от гледна точка на подпомагането на международната помощ. Разбира се, че не мога да виня колегите, защото знам, че всеки има много работа в собствената си област. По въпроса за биогоривата сега. В нашата политика, енергийната политика по-точно, в момента сме в процес на взимане на ясно решение да не подкрепяме проекти в областта на биогоривата. В момента се разработва законодателство за устойчивостта на биогоривата. Имаме цел и я следваме. Има разработен механизъм за работа по постигането на тази цел – крайната цел е постигането на показателите, които сме си определили в областта на биогоревата. Нито повече, нито по-малко. Не се знае до каква степен ще успеем да ги постигнем, но целта е да се придвижваме към биогорева от второ поколение, да се използват отпадъчни продукти, които да облегчат както хранителното обезпечаване, така и енергийното такова. Използването, например, на нефт също има своето влияние върху околната среда и при това не е само европейски проблем. Тук има много възможни посоки на действие. Енергийна ефикасност, например, е една от тях. Само едно отклонение, ако позволите. Бях приятно изненадан от страна на Съединените щати. Не винаги са приятни изненадите, които идват от там, когато става дума за такси и данъци има има промени в този смисъл тази пролет. За охлаждането и затоплянето на жилищата, на хотелските стаи. Това за латвиец като мен, идващ от страна с сурова зима, не винаги е разбираемо. Затова казвам, че бях приятно и изненадан. Друго нещо, приключвам сега с отклонението, са телекомуникациите, далеко съобщенията които също са свързани с енергийната ефикасност. Има още, разбира се, какво много да се направи, за да преодолеем тази наша зависимост от енергоисточниците, едни или други. За това трябва да удвоим альтернативната си е енергийна продукция. И от, за да постигнем това, трябва да се основаваме на новативните решения. Ако не сме новативни, ако няма нови технологични решения, никога няма да удвоим тази ефикасност, към която се стремим. Трудно е човек да се бори срещу биогоривата, както, се, както знаете всички в Бразилия. Това е основно перо. Те произвеждат не само за Европейския съюз, за износ тук, а и за задоволяване на собствения си пазар. Но така или иначе, ние в Европейската комисия не ги изпускаме от око. Благодаря. Луи Мишел има думата. Euh, Благодаря, госпожо председател. Първо искам да ви приветствам за организирането на този форум. За първи път имаме е, дебат в присъствието на националните парламенти. Това е една възможност да си отправят редица послания. И тази покана за мен е много важна. Първо за разделението на труда. Господин комисарят каза, че разходите за е, разнопосочността на нашите про е, програми. Също така, тогава, когато има 10, 20, 25 и 27 различни процедури, да кажем, има 500 проекта в сферата на здравето, и всичко това е обект на 22 различни законодателства. Сега да говорим за освояването на фондовете. Искам да задам конкретен въпрос. Може би няма ли да бъде полезно да се мотивират нашите държави членки да бъдат по-активни в разделянето на труда? Е, е, а, донора трябва да развие добрите практики е, във всички сфери. Може би трябва да дадем, да зададем водещата линия за да може да се постигне по-добро разделение на труда. Първият ми въпрос, ще се опитате ли да постигнете някаква специализация, специфична експертиза на някои от донорите? Вторият ми въпрос, от няколко години в комисията се е, започна да се говори за класа на донори, т.е. всеки да каже какви са неговите стратегии и да се създаде един атлас, който даде възможност на комисара да види кой какво прави, за да няма дублираме, за да може да се види къде евентуално може да се насочи най-ефективно програмата. И аз мисля, господин комисар, аз самия бях комисар, както знаете, а, е, има а, възможност да се получи информация от някои държави членки, които не могат да съобщават какви са развиващите се проекти, но този атлас би могъл да функционира и да бъде много полезен. А третия елемент, който не беше засегнат в момента, е за евентуално партньорство между комисията, страните членки и страни донорки извън Европейския съюз. Аз имам предвид други организации. Мисля, че ще бъде много важно да се осветли и този въпрос. Един втори елемент са ресурсите парите не са много, но трябва да се каже, че поведението на някои държави е скандално. В 2005 година нашите държави и членки се ангажираха да постигнат 0,55% от брутния вътрешен продукт. И това беше цел, която трябваше да се постигне новите държави членки а, а, след а, 2004 година, след 15-те стари членки имат половината от тази цел. Много се говори за данъка върху финансовите транзакции, но аз наблюдавам, че скандално се промени начина по който се говори. Вече не се говори за финансовите а, транзакции и а, целта целта на тези средства е да се използва, беше да се използва за развитие, а сега а, се говори, че това трябва да се направи, за да се подпомогнат националните бюджети. Това беше, госпожо председател, което исках да кажа в допълнение към това, което беше казано. Благодаря. Ограничено е времето. Искам да помоля изказващите се да се ограничат до една минута и половина в своите изказвания. Господан Лола Йонг. Благодаря, госпожа председател. Позволете ми първо да кажа, че приветствам това, което каза господин комисаря. Аз съм от Камерата на лордовете на парламента на Обединеното кралство. Аз много се радвам, че той каза, че целите не могат да бъдат постигнати без развитие и приветствах това, което каза той за прозрачността в търговията. Ако говорим за развитието от е, променените условия, ние би трябвало да разгледаме е, начина по който говорим. Аз не мисля, че би трябвало да се говори напременно само за донори и получатели или реципиенти. Аз мисля, че може да променим нагласите си, за да може да имаме по-положителен ефект върху общественото възприятие на проблема. На второ място искам да попитам как господин комисар вижда ролята на неправителствените организации в гражданското общество, особено у нези, които са в страните получателки на помощ? Председателката, благодаря. Господин Ган, да, ако чух правилно, от Белгия. А, да, моето много трудно се произнася. до нея. Госпожо председател, аз съм председател на а, Комисията по външни работи в а, Белгийския парламент. Искам първо да ви приветствам, госпожо председател, за организирането на тази среща и във връзка с казаното от комисаря искам да кажа две неща, които са малко свързани и с втората част. Първата ми бележка е, че във връзка с последователността на политиката, прозрачността, както каза вече господин комисар, е изключително важно е Европейски съюз да се бори активно срещу корупцията в европейските фирми, които експлуатират природни ресурси. Е, и заплащането на корупция за държави. И аз мисля, че би трябвало тази борба да я водим а, на вътрешно равнище, но и също така в сферата на ОИСР. А, също така държавите от групата БРИКС. А, по въпроса за последователността също така трябва да се добави и въпроса на ефективността във връзка с това, което се очаква от нашите, нашите дънакоплаци, защото има една пасивна реакция. Много малко хора могат да си я позволят. Втор, втори ми коментар е за значението за местни националните парламенти да бъдат информирани за постигане, за целта, която се получавало и Мишел а, говори за това, комисара говори за Малави, има някои развиващи се страни, е, има хора, които се оплакват, че е, техните правителства не ги информират за средствата, които влизат в бюджета. И ако отидем на нивото на тези държави, е, трябва много внимателно да следим онова, което се фигурира в конвенциите за помощ която да бъде активна и а, приключвам, госпожо председател. Кортес Ластар. Ще бъда кратък. Благодаря. Поздравления първо за организирането на това заседание, на тази среща. Просто взимам думата, за да подкрепя и да поздравя комисаря, да подкрепя казаното от него. Сега, в нашите пътувания по повод на работата ни за подкрепене на развитието, винаги отчитаме постигнатия напредък. И за това смятам, че трябва да има обща оценка. За съжаление, някои от държавите членки все още имат резерви по този въпрос и затова общата оценка не може да бъде и изработена като инструмент, а още по-малко приложена. Сега имам един конкретен въпрос. Казахте за подпомагането на развитието и за това, че тази политика в момента не е на върха на своята слава, защото много от държавите членки се оттеглят или искат да променят дефиницията на това понятие. Искам обаче да подчертая този двоен прочит, който двояк прочит, който прилагат някои държави членки. Тези държави, които бият от бой е, като държави, след това идват в Брюксел и изискват точно обратното. Нека да сме последователни в е, това, което говорим политически, в политическото си говорене е, на места и тук, в Брюксел. Имам един друг въпрос, свързан с сътрудничеството Юг-Юг. Тук всъщност имам една молба. Дали в този момент, в който подпомагаме е, развитието и вие като европейски комисар имате всъщност и световна отговорност, дали някой не би бил изкушен да омалуважи това понятие? тук всички депутати, всички а, присъстващи сме е, по-скоро склонни да направим точно обратното, да подкрепим подпомагането в кризата и именно заради нея. Благодаря. Давам думата сега на господин Анджел за минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам комисара за ангажимента, който поема той в рамките на ООН, която подготвя а, идеите за целите на хилядолетието за развитието и ги съчетава с целите на устойчивото развитие. Имаше една интересна комуникация от страната на комисията преди месец, месец и половина и мисля, че това е много важно във връзка с политическата кохерентност. Какъв е напредък? Смятате ли, че идеите, които ще предложите в вашето изказване в ООН, ще постигнат целта си? Защото аз мисля, че това е много свързано с тази последователност. Вчера комисара по външните работи в Люксембург а, а, от, а, обсъди тези въпроси. Ние имаме намерение да ви поканим да разгледаме европейските фондове. Ние мислихме, че ще бъде интересно да обсъдим заедно с вас тези фондове, за да имаме по-добра представа и за да можем да упражняваме парламентарен контакт контрол върху тези много важни фондове. Благодаря ви, госпожо председател. Сега давам думата на госпожа Байер от Австрия. Благодаря, госпожо председател. Аз съм Петра Байер, аз съм председател на комисията по, подкомисията по а, политики на развитие Имаме проекто директива за корпоративната социална отговорност при изготвянето на критериите, които да бъдат задължителни и да се използват от предприятията. Аз мисля, че е изключително важно, макар че това не е точно във вашата сфера, целите на политиката за развитие да бъдат включени в този пакет. Искам да ви попитам какво се взема предвид. Господин комисар, вие говорихте за политиката за използването на биогорива и ограниченията, които трябва да бъдат наложени. Но виждаме, че Европейски фирми също така нарушават тези правила. Много държави, Гватемала, Танзания и други, всъщност показва, че дори пенсионни фондове са ангажирани в тези фондове за биогоривата. Искаме да повдигнем този въпрос. Председателката, благодаря. Госпожа Штифлер, благодаря, господин комисар. Благодаря ви за изказването. Аз наистина много ам, силно впечатление ми направи това, което вие направихте. Искам да задам обаче два въпроса във връзка с национал регионите, с природните ресурси в развиващите се държави. Аз съм постоянен доставчик във връзка с развитието на тези страни и искам да кажа, че помощите не достигат до гражданите на тези държави. Втория ви въпрос е, знаете ли за на налагането на данъци, на мито върху а, тези държави. И а, трети ми въпрос е какво е бъдещето на Котону. Последният ни оратор е господин Писко от Португалия. Имате думата. Много благодаря. В primeiro Имам два въпроса. На първо място, искам да попитам до каква степен се развива сътрудничеството между държавите членки, между тях самите и в рамките на Европейския съюз, разбира се, по отношение на подпомагане на развитието. Защо питам? Защото много държави имат конкретни интереси, конкретно желание да си сътрудничат на двустранна основа с някои трети държави. Искам да попитам до каква степен са координирани действията ни с държави като Китай и Бразилия. Те са наши важни търговски партньори. Можем, разбира се, всички виждаме, че съществуват държави, в които има хищническо поведение. Ето, за това смятам, че с тези именно държави трябва да поддържаме диалог. Благодаря. Господин Пейбакс, давам ви думата да отговорите на всички тези интересни въпроси, но моля ви бъдете кратък. Благодаря. Наистина кратко ще отговоря за специализацията по отношение на развитието. Има две нива. Съгласен съм с вас. Агенциите за развитие, ГАЗ или различните други агенции в Португалия, в Испания, трябва наистина да изпълняват задачата си по специфичен начин. Но на политическо ниво Много трудно е да се каже, че, например, Германия ще отговаря за здравеопазването, а комисията за образованието. Много трудно се води такава политика. Важно е обаче агенциите да предоставят възможно най-добрата помощ, която може да бъде предоставена по места, защото това е много важно, когато имаме специализирани агенции. Агенциите трябва да усъвършенстват своята дейност, за да можем в крайна сметка да можем да постигнем целите при реализирането и освояването на помощите. Така че съвместно е, е важно да работим. Както казах, съвместните програми ще бъдат от изключително голямо значение за постигане целите на помощта. Нямам добра новина, за съжаление, когато, която мога да съобща сега пред вас. Много трудно се развиват нещата по този въпрос. Не, че липсва желание. Такава е реалността. Помощта за развитие се предоставя по един начин, който изисква вътрешна координация, Необходимо е наистина да има много ясна координация на всяко ниво, не само на политическо. Тук имам предвид комисията, отделните агенции и държавите, в които се предоставя помощта и се освоява. По вътрешното сътрудничество, мисля, че нещата са се подобрили по отношение на работата на Световната банка и МВФ. особено МВФ и усилията им по отношение на управление на публичните ресурси, данъчната страна на проблема и администрацията. Е, Никос е, участваше тук е, на, на един дебат, в който се обсъждаше политическото ниво на темата. Всички а, проявяват интерес, има конкретен а, проект на САЩ, продоволств, предоставяне на продоволствие. Също така Китай в Тихоокеанския регион а, има конкретна, конкретен ангажимент комисията с Южен Судан, така че може може да се посочат подобни примери относно това как вървим напредък. Напред, що се отнася до Бразилия и Индия? Има какво да се желае за тези държави. За е, данък финансови сделки. Наистина, напълно съм съгласен с вас. Би било голяма грешка да се подходи по този начин в тази област. Е, в никакъв случай не става въпрос за взимане на средства от правителствата. Винаги се води този спор, кой дава повече, кой дава по-малко. Но в крайна сметка това е въпрос свързан е, между донора и е, получателя на помощите. Необходимо е да имаме ясно виждане на международната сцена, откъде ще се взимат е, средствата и на къде ще се насочват. Защото в крайна сметка всичко се стига именно, както казах, тези взаимоотношения донор-получател. Тук се въвеждат и въпросите с данъците. Може да бъде 1% ДДС или все едно какво. Но важно е да можем да финансираме глобалните предизвикателства, да участваме на световната сцена. Не само да се дават Обещания. Ролята на гражданското общество е изключително голямо, защото наистина всяка една неправителствена организация има много сериозна роля, която играе и ние ще продължим тематичните линии за подкрепа на гражданското общество и неправителствените организации. Тук става въпрос наистина за изграждане на зрели общества, които да могат да разрешават проблемите си. И, например, като Гана или други държави. Все още има какво да се желае, но според мен е много важно това, че подкрепяме развитието в такива държави. По отношение на финансовите потоци, ОИСР и така нататък, да, трябва да продължим да работим в тази област. Що се отнася до прозрачността на помощта с партньорите държави? Лично аз мисля, че е, много от проблемите се крият у нас, свързани с прозрачността, защото паричният поток трябва наистина да бъде предвидим и да се спазват съответно е, предложенията, които се правят по отношение разходване на бюджета, например за следващата година, Малави, трябва е, да влезе в бюджета 2014 година, например. Но ако се заложи нещо в бюджета, например Бурунди мога да посоча като пример, в последствие се налага необходимост за економии и намаляване на бюджета, което обаче се тълкува всъщност като недостатъчно освояване в последствие на помощта, което означава, че ние трябва да изградим нашите системи, които така, че много ясно да може да се проследи какво точно се случва. Така че прозрачността е насочена и в двете посоки. По отношение на е, тристранните сътрудничества, е, тук мога да кажа, че може би не непременно става въпрос за сътрудничество, а инвестиция насочена към развиваща се държава с цел нейното развитие. Някои проекти са насочени към държави с е, нисък е, приход, малко приходи, има какво да се желае, но не можем да говорим само юг-юг, север-север сътрудничество. Сътрудничеството е световно, глобално. Как се инвестира, например, в строеж на един път или в енергийната система? Дали идва от Латвия или от Китай, тръгва пътя? Ами няма значение, защото в крайна сметка той е свържващ. Така че за мен е, е грешка да се нарича тристранно сътрудничество това. Аз би го нарекла Австралия и Фиджи, например. Фиджи е получател Австралия участва и Европейския съюз. Ето ви един типичен пример за триъгълник в сътрудничеството. Трябва да направим необходимото, за да Знаем, че когато става въпрос за сътрудничество между Европейски съюз и Малави или Бразилия и Малави, в крайна сметка говорим за едно и също нещо, защото е, идеята е Малави да се развива. Какво ще се случи след 2015 година? Участвам, очакваме нашите цели и подходи да се разработят, те да бъдат водещи ще има различни становища, но в крайна сметка се надявам нещата да се развиват в тази посока. Наистина е изключителна покана се отправя към националния парламент и е, националните парламенти на държавите. Мисля, че е, ценно ще бъде да се по, по, извърши едно конкретно посещение. Трябва да намерим общата дата, за да направим това в бъдеще. природните ресурси и приходите и прозрачността. Тя отново е много важна, защото някак си е, се възприема, че приходите идват тогава, когато се подпише, когато за се открие един проект и той започне да работи. Да, но нещата започват по-рано, а когато се отлагат пък от друга страна а, проектите, тогава вече пак се загубва представата, получава ли държавата пари или не. С други думи, много е важно да има прозрачност. Кога ще дойдат е, средствата, кога проекта започва, кога по него има финансиране. Всичко това е изключително важно. Сега директивата се а, е, отнася относно а, е, развитието на взаимоотношенията ни с САЩ. С САЩ ще продължат а, е, прилагането и в другите области. Сега, данъчната администрация. Ние очакваме да се укрепи данъчната администрация и много бихме желали да получаваме наистина покани от държавите да подкрепяме техните данъчни системи и администрации. За съжаление, още не сме получавали обаче такива покани. За бъдещето на Котоно. Все още сме в е, преходен период. От 2020 година се водят е, дебатите. Това е един процес. Не мога да дам отговор на този етап на въпроса. Отговорих за Бразилия и Китай. Още сме на ранен етап на развитие. Нивото на сътрудничество с държавите членки. Сега. Мисля, че достигнахме онова, което се надявахме е по отношение обмена на информацията на сегашния етап или по отношение на координацията. Както казах, съвместното програмиране е следващата ни стъпка. И би трябвало да имаме успех, защото според мен начина по който работим сега Е, не откликва достатъчно добре относно начина по който се е, е, работи с парите на дънакоплаците. Необходимо е да има прозрачност и съвместно програмиране. Не можем да си позволим да не успеем. Това са средства на европейските дънакоплаци. И а, е, независимо от къде идват парите, от Латвия, от Германия, през комисията, и трябва всяко едно евро да бъде насочено към конкретните устойчиви резултати, като към които се стремим. Благодаря. Председателката, благодаря ви, господин Пибелкс. Благодаря ви, че участвахте в днешния дебат. Благодаря, че си позволихте да останете и по-дълго при нас. И сега давам думата на колегата Георенс който ще председателства следващата част от заседанието. Ева Жоли. Euh, Благодаря на Ева Жоли. Тук малко нещата стават е, сложни от гледна точка на времето. Защото имаме време от 9.45 до 10.55. Вече сме а, е, 10, половин час закъснели, така че няма да имам встъпителни бележки. И направо ще преминем към обмена на идеи с националните парламентаристи. Отказвам се от моето политическо встъпление, от политическия увод и минаваме направо към господин Уесткот от Агенцията за външно действие и след това представителите на Германия, Австрия, Испания, Португалия. пет минути имаме за всеки оратор. Моля сега да бъдат четири. за да не се окаже, че националните представители са разочаровани от това, че им отрязваме времето. Моля господин Уескот и вие да сте кратък. Само да ви кажа какво е моето, моята дефиниция на сближаването на последователността, а именно да се държим последователно и да спазваме принципите в различните области и при различните подходи, независимо от това какви са нашите собствени интереси и дали сме богата или бедна страна. И така, дебатът започва с гледната точка на Агенцията за външно действие. Uh, uh, Благодаря. Комисарът напусна, защото има друга среща. А, така че обяснимо е закъснението, което натрупахме. За това ще се опитам да бъда кратък. И наистина моята гледна точка като представител на АГ Европейската служба за външно действие е сходна Нашата работа се определя като насока от държавите членки. Очевидно е, че външното действие на Европейският съюз трябва да бъде в синхрон с всички останали политики на съюза. И разбира се, външната ни дейност трябва да отчита и измерението за подпомагане на развитието. Следователно, нашата работа е подчинена и на постигането на целите за развитие на хилядолетието. И тук бих се бих поставил акцента върху Африка и африканските държави. Защо? Защото Подпомагането на развитие е част от нашата работа като Европейска служба за външно развитие, не само защото конкретно принадлежи към нашия обхват на дейността и защото е част от търговската политика, например. Аз самият съм работил в Африка, работил съм и в Европа национални дейности съм а, развивал, имам предвид с агенции за разпределение на помощта. Затова мога да ви кажа, че последователността в действията може да се проявява по различен начин. Първо тук в институциите на Европейския съюз, между нас самите комисаря по развитието и Европейският парламент, които да бъдат в редовна връзка. След това политиките на държавите членки на второ място. Дали те отчитат този елемент от нашата политика и до каква степен пък той се прилага след това в африканските държави, за които е предназначена. Това е част, разбира се, на трето място от връзките ни с международните институции, като Международният валутен фонд. Връзката ни и взаимодействието с, с държавите, които са бенефициери е всъщност връзка между и взаимоотношение между партньори. Това е подходът, който прилагат всички международни организации в работата си с трети държави и тези трети държави са представени не само от техните правителства и от неправителствения сектор и гражданското общество. И всичко това в крайна сметка е така наречения холистичен, пълен подход, както го нарича върховният представител по въпросите на външната политика. Три примера ще ви дам от Сомалия, Сахел и Судан. Сомалия е класически пример, където преди съществуването на ЕСВД, Европейската помощ се осъществява и разпределя чрез съответни програми, хуманитарни програми или програми свързани с сигурността, особено с оглед на пиратството там, или пък с обучителните мисии, които целят да обучат суданските, сумалийските власти. И така, тук всъщност успяхме да бъдем полезни чрез воденето на общ дебат и чрез създаването на една стратегическа програма за африканския рок като географска единица. Работим по-конкретно с сумалийското правителство в момента за прилагането на конкретни програми в изпълнение на тази глобална цел. Това, разбира се, надяваме се горещо да се отрази на успокояване на положението в страната. Въпросът, следващият въпрос. Мали. През последните 10 е, години сме правили инвестиции там в е, обучението, образованието, здравеопазването и всичко това може да се провали сега, ако няма политическа сигурност, политическа стабилност, защото няма защо човек да строи училища и болници, ако децата не могат да стигнат до тези училища или ако болниците биват подлагани на грабеж и опожаряване. Тоест, Очевидно е, че без развитие никога няма да стигнем до сигурност и стабилност, защото просто ако нямат поминък, те просто започват да си търсят прехраната по друг начин. Имам предвид контрабанда или грабежи. Така че Подчертавам отново значимостта на нашите местни партньори в постигането на тази наша цел. Работим с съответната държава и с нейните съседни държави, чрез различни мисии, например в Сахел, Нигерия, защото в този наш подход всъщност се изразява Общата загриженост за сигурността в региона не е в една конкретна страна. Имаме примери за разрастването на конфликт от едно огнище до други, с случаите в Буркина Фасо, например. И така, именно Европейският фонд за развитие е основният инструмент, с който си служим той е много ценен от нашите африкански, ценен от нашите африкански партньори. В Сомалия има едно име, в Мали има друго, но е същият финансов източник, с който, например, в Мали се подкрепяше френската военна намеса. В Мали, например, имаме политика по сближаване, която интегрира различен вид елементи от европейско равнище и от конкретно е, национално равнище на държавите членки. Крайният резултат е смесен и разбира се се отразява благотворно на хората, на местните, на местното население. Африканският съюз също получава нашата подкрепа в разрешаването на противоречията, регионалните конфликти и спорове север-юг в, на техният е, континент. Все още има братоубийствени войни и конфликти там. Всички тези примери, значи, идват да докажат връзката между политиката за осигуряване на политически мир и стабилност и развитието. Това, което се е, случва в Мали и в е, Сахара, Западна Сахара, на свой ред са също така повлияни и от изменението на климата, от развитието на екологичната обстановка там. За това тук оказват влияние и международните програми за борба срещу климатичното изменение. И така, по молба на държавите член, членки Европейската служба за външно развитие работи заедно с съответния ведомств, ресорен комисар за, за постигане на конкретна програма за изпълнение на 11 я Европейски регионален фонд, който току-що бе прият. И тук мога да цитирам сътрудничеството ни с комисаря по търговията, тъй като това е един от елементите. Както виждате, това представлява част от така наречения глобален и холистичен подход, за който ви казах началото. Благодаря. Euh, Благодаря за встъпителните ви думи. Вие говорихте с Западна Африка много, с Ахел. А, аз мисля, че господин Гидонея, той отговаря за тези въпроси в Белгийския парламент. Аз имам представители на четири парламента, национални парламента, които ще говорят за последователността на политиката. сега искам да помоля испанския представител. Искам да ви помоля да сте кратък, за да имат време и другите представители на националните парламенти. Благодаря, господин председател. Ние сме един от малкото донори, които са заложили Continuez, s'il vous plaît. Може да продължите. Казвам ви, че нищо не съм натиснал. Уверявам ви по-скоро. И така, продължавам. На национално равнище имаме приемането на съответен закон, който всъщност надхвърля ангажимента на много от нашите съседи и е задължително по силата на член 4 от този закон – да информираме обществеността и правителството за резултатите от тази политика. Но No го пиша. Аз не бързам. A pesar de que el ministerio, el ministerio... Въпреки, че Министерството на държавната администрация носи отговорността по тези въпроси, постигането на резултати зависи всъщност от цялата администрация и за това е включено в стратегията на всеки отдел. Мога да ви цитирам борбата с бедността, Además, la cooperación española... Освен това, в Испания прилагаме този глобалистичен подход, както предписват международните организации. Много неща се случиха през последните години на управлението на правителството на господин Рахой. Освен това, засилваме присъствието си в различни области чрез съвета за подкрепене на развитието. И комисионес, Участваме и в различни комисии. Също така имаме една междуведомствена комисия и междутериториална комисия, които се занимават с техническите въпроси. Също така съществува специална програма за координиране на различните дейности, били те национални или международни. По-голямата част от нашите политики са свързани с четвъртият план за подпомагане на развитието 2013-2016 година. Целта е да постигнем, разбира се, политическа последователност. Recoge la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos para... Целта е да имаме повече инструменти на разположение – инвестираме директно в програмите, в които участваме, чрез испански предприятия. Също така координираме и си взаимодействаме с Министерството за външни работи. Планът ни за работа работи по същите насоки, които предписва Европейският съюз. Имаме обществена политика за развитието на подпомагането на международната помощ. Провеждаме също така просветни кампании сред представителите на администрацията. Отчитаме постигнатите резултати и също така координираме все по-добре и по-добре Уважаеми евродепутати, уважаеми национални парламентаристи, в момента Испания работи в, по линията на корпоративната социална отговорност. Има специален план за дейност, който бе прият през октомври 2011 година и който се отнася не само за Испания, и за останалите държави членки има специален закон, прият в Испания 9 месеца по-късно след Европейската директива, именно по, по посока на корпоративната социална отговорност. Затова има съответно създадена работна група с представители на държавната администрация. Също така подписахме принципите на ОИСР за работа на международно равнище от страна на фирми и предприятия при зачитането на определен вид ценности и изисквания, като, например, зачитането на човешки права, така както е записано в европейските насоки за развитие на бизнеса. Euh, Това е изключително неприятно. Дали не може да се обърнем към техниците с молба да вземат някакви мерки, защото наистина е крайно. Това е крайно неприятно. Говорим тук за последователност на действията. Тук ни се пречи последователно да работим. Моля да се вземат мерки. да? Concedemos una... И така, продължавам. Частният сектор участва също така в Permítame que destaque la importancia del trabajo que está haciendo en seguridad. Нека да подчертая продоволствената сигурност. Участваме тук в дебата като такъв и преди две години започнахме е, консултация по този въпрос в областта на устойчивото селско стопанство. В началото бе доброволна тази инициатива. А сега има все повече и повече подръжници. Има министерска група, сформирана специално по този въпрос за представяне на страната Испания в е, международните организации. На 4 март бе проведена консултация по тези въпроси с участието на международни организации в Мадрид. Испания бе координатор. И това бе изключително полезна и инициатива, тъй като се изработи документ, документ, който ще бъде използван през следващата асамблея на ООН започваща работа през септември. И така, целта е да постигаме дългосрочни задачи, да имаме политически консенсус, въпреки че донорите от този комитет по подпомагане на развитието работят в изключително комплицирани условия. Спазването на европейските насоки се извършва в Европейския съюз като цяло и в държавите членки. При това чрез съдействието на националните парламенти и в диалог с международните организации като ОИСР и ООН. Крайният цел, крайната цел, разбира се, е повече ефикасност в нашата работа. Благодаря. Още веднъж ви благодаря. Много се извинявам за тези дразнещи намеси. Аз сега искам да поканя представителя на Унгария във връзка с, с сближаването на политиките. Благодаря, господин председател. Преди отново да се чуе алармата, аз искам да кажа, че тук ще споделя някои добри, някои не толкова добри новини за Унгария и региона. В момента няма стратегия за развитие на разработено от унгарското правителство, но от тази сутрин разбирам, че първия проект вече е изготвен и представен от Външното министерство на Унгария. Има някои неправителствени организации, които изготвят оценка на ситуацията, правят някои препоръки, така че този процес дойде като резултат от процеса, който започнахме в 2011 година. Унгарската партия, Зелена партия, която аз представлявам, успя да постигне консенсус между пет партии за стратегията за развитие. Неодавна парламентът одобри резолюция, призоваваща външния министр да разработи стратегия която съсредоточава вниманието върху развитието, сътрудничеството на регионално и европейско равнище. По време на обсъждането на резолюцията аз сметнах и а, се изказах в полза на използването на а, този процес а, за постигане на по-висока ефективност на процеса, защото установяваме, че дори дори а, срамно ниските суми могат да бъдат по-ефективно и ефикасно използвани, например като държави, които получават безвъзмезни помощи, като Полша, Унгария, а, Чехия и Словакия. Сравнително е, слаба е позицията ни в правителството. Има двустранни фондове, но те възлизат на по-малко от половин милион евро годишно. Те не, не разполагаме с средства и инструменти за координирането на усилията, свързани с развитието. Можем да бъдем оптимисти, обаче, когато разглеждаме най-добрите практики на държавите от Вишеградската група. Неодавна започна един нов проект в сътрудничество с четири неправителствени организации в тези страни. И ам, тъй като някои държави чле, е, някои представители на, развиващите се, на развитите страни можаха да посетят а, е, държави в развиващите се страни. Но не е случайно, че чешките неправителствени организации са най-професионално развити и тяхното сътрудничество с други неправителствени организации доведоха до едно сътрудничество в сферата на политиките в тези държави, като предоставят насоки, препоръки на правителствата на тези държави. имахме възможност да сравним ефективността на различните проекти в Етиопия, в Кения преди две години. Създава се необходимата рамка, необходимите знания в резултат на повече от 20 години опит и че. Сръбската република помага на другите три държави от Вишеградската група. Аз призовавам нашето правителство и други национални парламенти да използват това като пример на, като най-добър пример. Не само във връзка с най-големите фондове за развитие, ние трябва да се научим да постигаме повече с по-малко ресурси и проектите би трябвало да бъдат направени така, с, с, че да се постигне по-голяма ефективност. Нашата роля като депутати е да проверяваме как се, коорди... как се провежда координацията на национално-регионално равнище. С удоволствие бих е, споделила опита си с други. Благодаря. Председателя, много благодаря на представителката на Унгария. Сега давам думата на представителката на португалския парламент. Благодаря, господин председател. Ние а, ще споделим с вас парламентарните единици, инициативи, особено за целите на политиката на развитие, за да може всички да бъдат освободени от страха и от нуждата. Това е движещата сила тогава, когато се опитваме да постигнем последователност и сближаване на политиките, като целта е по-добър живот, глобална справедливост и повече сигурност. Това е нашата цел в португалския парламент. Последователността в политиките на развитието не е нещо, без което е, е нещо, без което не може, не можем. Това е свързаност, кохерентност, недублиране, по-добра работа в сферата на устойчивото развитие не можем да скрием от себе си дори контекста, в който работим в момента с намаляващите си бюджети и ем, предвид всички трудности, които с които се сблъскваме, трябва да развиваме нови външни политики, с по-голяма последователност между национално, националните политики, политиките за развитие, с постигане на национална ефективност. Португалия е една от европейските държави, която и, в която има резолюция за сближаването на политиките за развитие, както в Европейския съюз, в ОИСР и в ООН има насоки. Когато ние ги приехме в 2002 година, ние бяхме една от само четири държави с закон в тази сфера. Политиките прияти в различните сфери отговарят на целите на развитие. Това е много важен инструмент, това трябва да бъде много важен механизъм, междуведомствено сътрудничество е необходимо. Именно затова ние сформирахме една работна група, която да отговаря по тези въпроси. След политиката на Европейската комисия искам да откроя най-важните действия е, по целите на хилядолетието, за търговията, екологичните аспекти, някои важни неща в националния план, защото актуализираните национални механизми са предназначени за създаване на синергизъм между португалските цели за развитие и същите цели в развиващите се страни. Искаме да постигнем по-добра последователност и а, свързаност между целите и а, действията. Португалия прие резолюция за сигурността и развитието и, и а, изработи стратегия, която свързва тези два фактора, защото те наистина са свързани. А, не може да се подобрява сигурността без а, подобряване на развитието. А, в противен случай това подобрение ще бъде съвсем временно. Това, което ние наричаме последователност, това, което ви предлагаме пред вас във връзка с парламентарната инициатива. Парламентът е ангажиран на много различни равнища, в различни форми. Имаме последователна политики в нашите законодателни инициативи. Всеки депутат знае, че работата в неговата комисия може да подпомага и трябва да подпомага работата в другите е, комисия, ако не е, се прави това съчетано, резултатите са слаби. Ние говорим и за социална сигурност. В момента разработваме основните закони за опазване на околната среда. Това е една много важна сфера за сътрудничество и това ще бъде изключително важно за бъдещето на планетата. Това е свързано и с развитието на водните ресурси. Всяка парламентарна група трябва да се ангажира с тази последователност на политиките. Има резолюции, които насърчават правителството. Неодавна приехме резолюция, която настоява правителството да се ангажира с, с целите за развитието на хилядолетието, подобряване на здравето на майките и децата. Това беше сътрудничество в редица сфери. Законодателната резолюция беше приета единодушно. Друг начин, по който можем да прилагаме нашите правомощия или в пленарната зала, или в парламентарните комисии, да се стремим да постигнем сплотеност и координираност между парламентарните комисии и между парламентар, е, парламент и съответните правителства. А също така е много важно да се проследяват политиките за развитие. Европейската комисия е, даде пример за добри практики. И, а, също така можем да задаваме въпроси на различните министерства. Ние го правим. Казваме, че а, а, политиките трябва да бъдат координирани. А, в заключение трябва да кажа, че а, проведохме много изслушвания и публични действия в предприяти в парламента, в които водещ принцип е последователността на политиките. Много често в нашия дневен ред обсъждаме проблеми и за периода след 2015 година. Така че надявам се, че този пример ще бъде плодотворен в дебат. Искам да ви напомня, че ние говорим не за нещо, което е изключително важно, а за нещо, което ще създаде по-добри условия на живот за хората и последователността в политиките на развитието е една от основните опорни точки на този процес. Благодаря. Сега давам думата на представителя на Обединеното кралство. Искам да ви помоля отново да бъдете кратки. Благодаря ви. 1997 година в Обединеното кралство има отделно министерство което е независимо от Външното министерство и се занимава с въпросите свързани с развитието, а пък аз председателствам по постоянната парламентарна комисия по този въпрос. Има два фактора относно ангажимента на Обединеното кралство в тази насока. Първо, въпроса с нашият вноск от 7%, 0,7% и сега ние искаме да можем да предоставяме 0,71% от брутния национален продукт, е, който възлиза на 11 е, милиона паунда. Това е изключително важно. Между другото, искам да подчертая факта, свързан с независимата партия на Обединеното кралство и нейната политика в областта на помощта за развитие. Във всеки случай, ние бихме искали да обосновем необходимостта от помощта, искаме да отстояваме и да гарантираме, че ефективно изпълняваме тази политика. Но по различен начин работим по системността и последователността в тази политика. Първо, двустранната, многостранната помощ, която се предоставя от началото на мандата на сегашния парламент от 44 на 28 е намалението и а, агенциите относно а, начина по който ефективно работят също се разследва този въпрос, а, особено по отношение постигане на целите на хилядолетието и намалението на бедността. Всичко това е изключително изключително важно, защото в крайна сметка този, който получава помощта на практика или средствата от Обединеното кралство, вноската е насочена към Европейския съюз или поне тази, този дял, който се занимава наистина с помощта за развитие. Това е отклик на политиката, която се води за развитие. Освен това, глобалните е, фондове също имат е, положителни резултати. Обединеното кралство ги подкрепя изключително активно. Освен това, освен държавите, където имаме двустранни програми, Представителите на Обединеното кралство много сериозно участват в координирането на дейността на донорите. И там, където всъщност ние имаме подобни двустранни програми, винаги участваме в заседанието съвместно и с останалите донори, очевидно Европейски съюз, Европейската комисия, САЩ, много често също така Япония и Канада, а понякога и Австралия участват. А освен това се прави и опит за включване на Китай в тази а, област, особено по отношение политиката за Африка. Сега, нещо, което трябва да кажем сега е Имайки идеята за тези 0,7%, които се отделят за помощта, може би трябва а, да насочим сега вниманието си за координираност между правителството и а, отделните министерства, за да можем да потикнем и другите министерства да участват в процесите. Например, от гледна точка на данъчното облагане и а, срещата на върха на Г8. Дали става въпрос тук за данъчна политика, прозрачност за държавите е, Г7 или за е, държавите, на които помагаме, т.е. развиващите се държави. Господин комисар засегна много от тези въпроси. Много често, разбира се, търговските интереси насочени срещу интересите на развиващите се държави. Тук става въпрос, например, включително и за субсидиите в областта на селското стопанство трябва да се предостави възможност на наистина развиващите се държави да изпълнят своята част от а, е, е, спогадбите. Ние подкрепяме казаното от комисар, господин комисаря по принцип относно съвместните програми, с оговорката обаче, че трябва да бъдем реалисти. Всяко национално правителство има своя ангажимент за подкрепа на политиката на развитие. Така че всеки ще предаде своя отпечатък на тази политика, но всичко това трябва да се извърши в координация с останалите донори, за да се гарантира два неща. Първо, да не работим един срещу друг, а трябва да работим съвместно с един с друг, а, а в крайна сметка трябва наистина да имаме е, лично участие и ангажимент към онова, което осъществяваме в развиващата се страна. Merci, euh, Merci aux Благодаря ви, сър Брус. Благодаря и на колегите, които изложиха своите примери за добри практики. И така, моля да открием сега дебата по всички тези въпроси и желаящите да се изкажат, да се представят. Госпожа Арена е заявила желание от Белгия, мисля. Благодаря. Да, е, госп... Мария Арена от Сената. Разбира се, можем да се съгласим всички, че трябва да имаме политика на сближаване и 0,7% е цифрата, която сме уточнили. Тук няма спор. Сега 50% са по-интересни за тези е, случаи, в които държавите, членки на Европейския съюз, съюз не са донори, а бенефициери по-скоро. Тук също трябва да се координираме. На първо място споразуменията за свободна търговия, включително и закрилата на инвестициите в Белгийския парламент имаме споразумение в всички споразумения за свободна търговия да се включва социална и екологична клауза, която да изисква, да, да, от която да се изисква спазване. И на трето място искаме също така да има гаранции за суверенитета на съответната държава. Ако някоя държава, въпреки че е подписала такъв договор с такава клауза, има затруднения от местно естество, то трябва да бъде даден, даден приоритет на разрешаването на вътрешните проблеми, а не на това да гарантира инвестицията. По въпроса за бюджета на държавите, смятам, че наистина той трябва да бъде отчитан отчетен и прозрачен. Има такава инициатива вече подета от Европейската комисия, директива за прозрачност. Искаме тя да бъде приложена още от самото начало и тези критерии за прозрачност в координирането на политиката на развитие да не бъдат доброволни, а да се спазват задължително. Благодаря. Благодаря ви, казва председателя. Марк Ангел има думата от Люксембург. Благодаря. Благодаря ти, приятелю Шарл. Само нещо съвсем накратко бих искал да спомена за това как работим по тези въпроси в Люксембург. Публичната помощ, знаете, че възлиза на повече от 0,7% от две години, даже възлиза на 1% от националния доход. И за това има национален консенсус, правителствен и междупартиен. Искам да подчертая, че дори и в най-тежките бюджетни години консенсусът е продължавал да се държи на крака. Аз самият излязох с проекто закон, предложение за проекто закон през 2009 година по въпросите на подпомагане на развитието и в крайна сметка бе гласуван нов закон, чието, където има два члена, по този въпрос. На шести член, например, се казва, че министрите трябва да се отчитат писмено и устно в парламента по въпросите за последователно прилаганата помощ за развитие и съответно е създаден междуведомствен комитет, където са представени всички министерства и които провеждат редовни срещи за обсъждане на подпомагане на развитието. Следователно това е разписано, възведено в закон. Много важно е да подчертаем и сътрудничеството между парламента в Люксембург и неправителствените организации. Неправителствените е, организации, които присъстват на тези междуведомствени министерски съвети, ако мога така да ги нарека, и които наскоро публикуваха много интересно проучване, барометър за това, какъв е резултата от тази политика, като целта е да бъдат просветени в тази област не само правителството и а, държавните органи, а и редовите граждани, които всъщност в крайна сметка също са засегнати от а, политиката за развитие или пък от а, политиката за опазване на климата, на екологията. И така, всяка година в, и през юли месец министърът представя доклад. През септември екологичното министерство и неправителствените организации се събират на пленарно заседание, включително с посланиците на съответните държави бенефициери и през октомври вече се води парламентарният дебат съществува в Люксембург така наречения компенсаторен фонд, същият, който управлява пенсионните е, фондове и някои от акциите на този фонд бяха в е, фирми е, уражейни производителки. Това, тази практика вече бе изкоренена и социалното осигуряване е акционер само в фирми, ако мога така да ги нарека, социално чисти полагаме специални усилия в областта на държавните поръч, поръчки. И до тук мисля да спра. Ако някой иска нещо да ме запита допълнително, можем да го оставим за след това. Благодаря. Благодаря, Марк Ангел. Аз мисля, че вие сте в една държава, която може да бъде пример. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Лилвал от Швеция. Надявам се, че не съм сбъркала думата. Аз съм Десилия Дривирал. Е, от гледната точка на комисията, която аз представлявам, комисията за външни работи на шведския парламент. Е, въпросите, свързани с политиката, е, са уместни за дневния ред след 2015 година. Аз съм разделила изказването си на три части. Първо, Комисията по външните работи по инициатива да изготви доклад за да отговори на съобщенията на комисията за позицията на Европейския съюз за рамката след 2015 година. Подхода на комисията е, че а, предизвикателствата за изкореняването на бедността са свързани. Следователно, това е свързано с, с целите за развитието на хилядолетието, целите на хилядолетието за развитието. Също така това е, е свързано и с политиката в областта на риболова, селско-стопанската политика, околната среда и търговията. И очевидно, че решенията на Европейския съюз са е, влияят много на развитието в държавите. Европейския съюз е най-големия донор в света и ангажиментите, които поема Европейския съюз, според нашата комисия, смятат, че политиката би трябвало да бъде едно основно измерение за обсъжданията за политиката след 2015 година и ще бъда благодарна да чуя какво мислите вие по този въпрос. Председателя, благодаря. Сега давам думата на господин Божинович от Харватия. Благодаря, господин председател. За мен е много голямо удоволствие да участвам тук от името на моята страна, която ще се присъедини към Европейския съюз след два месеца. Особено съм благодарен за възможността която ни предостави о, вашата парламентарна комисия, както и други институции, за да, да можем и ние да допринесем към тази много важна политика. Бих желал да се възползвам от възможността да кажа, че Харватия със своя малък размер. Ние имаме е, цели и се опитваме да следваме същите принципи в регионалното развитие. И съответно сме се насочили към две основни сфери. Едното е, едната от тях е да е, към положителните новини за нашия регион. Имам предвид споразумението между Косово и Сърбия. Също така да се съсредоточим а, в а, уникалния начин, по който Харватия проведе своите предприсъединителни преговори и бихме могли да предадем натрупаните знания на други партньори в този регион на Европа. По този начин ние бихме могли да предадем това знание, което е много важно за развитието на нашия регион. А от друга страна, ние много активно участваме в международни мисии и операции и се опитваме да свържем тези две неща. Ние от 2003 година сме в Афганистан, инвестирали сме в повече от 40 различни проекти е, съгласно основните принципи на външната политика, например инвестиции в изграждането на държавата, развиването на малките предприятия. Преди два дена открихме ново училище в Мазаре Шериф, е, създадохме възможност за жени от Афганистан да се включат в нашите проекти. Благодаря ви, господин председателю, за възможността да бъдем тук и ние очакваме, че ще бъдем един пълноценен партньор в тази много важна политика на Европейския съюз. Председателя, благодаря. Аз поради ограничението във времето ще приключа ам, списъка. Сега давам думата на госпожа Рут от Бундестага. Благодаря, господин председател. Първо, Позволете ми да благодаря за проведения дебат. За първи път, наистина, в една неформална среда можем да говорим за координацията между националните парламенти и Европейския съюз по тази изключително важна тема. Наистина, много важно е, че можем да обменим становище по нея, но освен това, много е важно стратегически съвместно да подходим по тази много важна задача. Както и колегата от Великобритания каза по отношение на тези 0,7%, наистина ние бихме желали наистина да стигнем до този процент от 3,9%. Но в крайна сметка Важно е да подчертаем, че имаме също независимо министерство, независимо от Министерството по външните е, е, въпроси. Така че се надяваме, че ще съумеем да реализираме напредък да можем да определим приоритетите си в нашия парламент. Важно е, разбира се, във всички наши комитети, агенции и тогава, когато обсъждаме аспекти, свързани с развитието, да е, работим съвместно. Понякога успяваме да е, договорим съвместни становища дори с представителите на опозицията. Например, по търговските споразумения имаме съвместни становища за Перу и за Колумбия. Да, имаше позицията, че санкциите не са достатъчни, но вадахме дебат. В крайна сметка успитахме се какво да постигнем. Не само да имаме системност и последователност вътре в нашата държава, но и да действаме по начин, който да съответства на политиката на Европейския съюз. Мисля, че това е много важно, когато говорим за националните парламенти. Имаме възможност да представим нашите становища в Брюксел и по този начин наистина можем да постигнем по-голяма последователност между политиките и на нашите е, национални правителства. Що се отнася до вътрешната последователност и системност? Има какво да се предприеме, разбира се, така както и на общностно ниво има какво да се постигне. Но Важно е да има а, орган в рамките на правителството, който да осъществява това междуведомствено а, координиране на политиката за развитие. Това е нещо много важно. Тогава наистина ние винаги можем да кажем, че апробираме политиката на координация. Е, мадам Байер. Благодаря сега последния оратор, госпожа Байер от Австрия. Herzlichen Dank. Ich möchte einerseits berichten, dass wir in Österreich zwar schon seit sehr... Благодаря. В Австрия вече от доста време разработваме последователно подход, който да е системен в областта на развитието. И това е залегнало и в нашата нормативна уредба. Опитваме се освен това да преведем всички тези е, решения на езика на практиката. В крайна сметка надяваме се, че всичко това ще доведе и до увеличаване на нашата квота. Имаме подкомисия е, е, по въпросите на развитието в Австрийския парламент. Това е постоянна комисия, която редовно заседава с представителите на неправителствените организации, които работят съответно в тази област. Много благодаря за предоставената ми отлична възможност да участвам в това заседание а, сега. 2011 година бях в Европейския парламент и говорихме наистина по въпросите на последователно системност координация в областта на развитието и политиката за развитие. Това е нещо много важно и, а, и съвсем ясно можем а, да очертаем къде точно са проблемите в координацията на нашата политика. Знае, можем да уточним какви мерки трябва да предприемем. И, например, а, а, изключително важно е да посочим също така и 21-та точка от доклада, именно на парламента, в който се подчертава необходимостта от структурен диалог с ясни цели и начин за измерване на напредъка. Много важно е да се изработи конкретния подход, за който се говори в доклада. А, важно е също така, според мен, че има и списък с критерии или поне опит за критерии за оценка на дейността. По този начин и в нашия парламент ние ще можем да ги използваме, за да можем осъзаемо да измерваме напредъка. Мисля, че е добра възможност, която разполагаме като национални парламенти да дадем своя принос за постигане на система системност и последователност, макар и на по-малък мащаб в нашите национални политики, но това ще има своя принос за е, системност в европейската политика. Merci, nous venons, euh... Много благодаря. И така, приключваме това изключително интересно заседание. Интересно благодарение на различните ви изявления. Тук изслушахме представители на националните парламенти, европейските депутати по-скоро слушаха внимателно, надявам се. И така като постоянен докладчик по въпросите на политическата последователност на политиката за подпомагане на развитието, бих искал да направя следното изявление, особено след като чухме изявлението на комисаря Пибълск и на обещанието, че до края на септември ще имаме официалното становище на комисията. След това започва работа тук в парламента по този въпрос. Аз имам мандат от комисията по развитие и ще го спазвам в преговорите. Вече съм се срещнал с колегите за да уточним позициите, както и с неправителствени организации, представители на гражданският сектор. Това бе е, от мен, това бе моя отчет, нямам време за повече. Така че преминавам направо към изводите. В момента изработваме критерии, които да ни позволят да оценяваме по един и същи начин положението на нещата в областта на системното прилагане на подпомагането на развитието като политика. В нашата комисия ДЕВЕ работим вече по този въпрос, защото целта на общата политика общата политика, която е разписана като такава в Лисабонския договор. Съответно, критериите трябва да ни дават възможност да изпълняваме това договорно задължение. Това наше заседание днес ни даде възможност да обменим информация по изключително важни въпроси. Позволете да ви напомня, че системният политически подход следва да бъде зачитан и в други области, като например областта на конкуренцията, а не само в подпомагането на развитието или пък сълскостопанската политика, политиката по конкуренцията за горивата, селското стопанство в областта на хранителната сигурност. След като уточним критериите, трябва да уточним метода. Две или три неща тук бих искал да споменя. Първо, тук в Европейския парламент сме изпитали вече някои затруднения относно набирането на информация за това как вървят нещата в вашите страни, но тук в парламента няма да издам никаква а, тайна, ако ви кажа, че а, ни е трудно понякога да поведем диалог с Европейската комисия за момента, или поне до момента, от моя гледна точка, честно казано, да, този сътрубит сътрудничество не върви много добре. И за това призовавам всички да зачитат Комисията по развитие, Комисията ДЕВЕ, която има своите функции, своя мандат в Европейския парламент, също като всички останали. 28 участника сме в тази комисия, които оказват контрола. Този контрол обаче не е много лесен за упражняване, защото няма бюджетни насоки. Той, бюджетният контрол е поделен между парламента и държавите членки, но парламентът всъщност има доста символичен характер като контролер. Как бихме могли в крайна сметка да стигнем до общ подход в, по силата на който тези 28 участника да работят по един и същи начин и в една и съща посока. Какво можем да направим? Аз бих е, предложил нещо изключително а, е, просто. В момента изготвям доклада. Когато стигне до вас, до националните парламенти, моля да се обърнете с предложения към нашия секретарят. Правете смело предложения. Това, което ви предлагам в е, замяна, е, че веднага след като се проведе първият дебат, първата обмяна на мисли и мнения, аз веднага да ви ги изпратя в отговор на това, което съм получил от вас. Има канал за комуникация, моля да го използвате. Ще ви бъда благодарен за това. Гей Мичел пък на свой ред в ролята си на координатор, надявам се, ще се съгласи с мен, че това би могло да ни донесе само добро. И така, оставам на ваше разположение за бъдещи контакти по същия въпрос. Виждам, че вашите предложения са разнолики, разнородни, но водят до пътя, който, по който трябва да тръгнем заедно, за да уточним метода си на работа. Нека да цитирам в заключение два подхода, които смятам за образцови. Първият, ако не бъркам, е практикуван в Холандия след края на всеки министерски съвет се е изслушвало експозе от представителя на ведомството за подпомагане на развитието, за да се види до каква степен останалите политики са паралелни. И както каза госпожа Рот от Бундестага, това е, е другият е, пример за образцово поведение е синхронизирането с всички останали, търсенето на идеи за това кой какво прави в е, областта на подпомагане на развитието. Целта за 0,7 10%. Смятам, че това е амбиция, политическа амбиция, за чето постигане единствено мога да ви аплодирам. Някои държави са по-напред, други, другите все още имат незадоволителни резултати. Имам предвид положителния резултат на Обединеното кралство. Но, каквото и да се случи, каквито и затруднения да изпитваме, целта е да не се пада под 0,7%. И, и смятам, че в името на постигането на тази цел много от политическите разногласия са преодолени. Особено тук в Европейския парламент трябва да го заявим отговорно е, че смятаме за достойни за уважение всички мнения и ги изслушваме. Съжалявам, че така ни се наложи да понесем технически неудачи. Технически неудачи, произхождащи от е, службите, които е, работят по охраната. Това обаче не ни попречи да се насладим на е, всички представени ни тук презентации. И така, давам думата на Гей Мичел, който пое министерски пост, министерски отговорности в своята държава. Не знам точно какво значи, но той ще ни обясни. Um, Благодаря, Чарлз. Позволете ми първо да ви благодаря за присъствието ви на това заседание на представители на, пред... на представители на Националния парламент. Аз съм докладчик за предложението за законодателна инициатива за координиране в Европейския съюз. Много се радвам, че толкова много хора са тук днес и е, искам да благодаря също така, че тук сред нас е господин Пат Брейн. Втората част на дискусията, която имам чест да председателствам, е посветена на координирането на политиките за развитие. Ние говорихме за сближаване, кохерентност на политиките на Европейския съюз. Тук говорим за сближаване на политиките в сферата на развитие, включително е, координирането на донорите като много важна рамка за постигането на целите на развитието. Както видяхме, политиката, за която говорихме, е свързана с, с координиране на различни сфери, политиката на развитие да не бъде подкопавана от други политики, които да повлияят развиващите се страни. Въпросът за по-добрата координация е насочен към различните начини за прилагането на помощ за развитие, т.е. как да бъде предоставена тази помощ и как да се гарантира или да се опитаме да гарантираме да няма фрагментиране, разпределение покъсаност в предоставянето на помощ и да се постигне максимална ефективност за всяко евро изразходвано от държавите донори. Също така как партньорите трябва да работят за да може да се постигне ефективност на помощта. По-добрата координация намалява и разходите за постигане на един и същи резултат или даже по-добър резултат с едни и същи инвестиции. Естествено, това е още по-важно днес предвид условията на тежка економическа криза, в която живеем. Като като най-големия донор в света Европейски съюз и неговите държави членки имат потенциал да бъдат най-добрия доставчик на помощ. И структурата на Европейския съюз дава възможност да се извлече максимално най-доброто от най-добрите практики в държавите членки. За съжаление, реалността е друга. Въздействието на Европейския съюз е а, засегната отрицателно от а, свръхразпокъсаността и липсата на общи действия. По този начин а, тук се стига до проблема за разходите на Европа и неспособността ни да доведем до максимум нашите усилия. Преди да се стана на една или на друга страна, нека да си спомним, че това, което говорим, а именно 23 000 деца умират всеки ден. Днес, утре, в други ден и ще продължат да умират, ако не продължим да а, действаме. Сега, добрата новина е, че доскоро а, числото беше 26 000. Мисля, че ние трябва да помним това. Числото е 68 а, хиляди, 68 а, деца на хиляда това е детската смъртност. Тоест, ние сме ние, ние сме над а, а, стойностите след Втората световна война. Ние може да намалим а, този процент. А, в 2050 година населението на света ще бъде с 2 милиарда души повече. И а, ние трябва много да внимаваме да не оставим на ужасно наследство на децата и внуците си, ако не се справим с тези проблеми. Заедно с иновативния подход за оценяване на кризата Европейски парламент а, разследва Европа а, а, е, изследва разходите, които са свързани с така наречения проект Non-Europe, който ще бъде публикуван през юни тази година. Предварителните констатации подчертават ползите от по-добрата конкуренция. 800 милиона евро могат да бъдат спестени всяка година от Европейския съюз и държавите членки от разходите за различни транзакции, свързани с предоставянето на помощи. Тези спестени средства биха могли да бъдат използвани за разширяването на дейностите в полза на държавите реципиери, е, е, бенефициери. А, също така трябва да проследим и а, да подобрим а, прозрачността хармонизирането също така може да бъде положително повлияно от държавите реципиенти и а, подобрената координация и хармонизация ще допринесе за постигането на целите на Европейския съюз за развитието и ще позволи на Европейския съюз да повиши амбициите си като глобален фактор. 0,7% от националния приход е нещо, което може да бъде постигнато. Някои тук ам, получават Обединеното кралство какво трябва да се направи, но по-ефективно координиране на европейско равнище може да промени нещата. Концентрирането в по-малко държави и дейности е изключително важно. Европейския съюз показа желанието си и готовността си да подобри координирането да се работи с изпълнението на програмата от Босан, да се съсредоточи вниманието за разделението на труда и съвместното програмиране. Практиката показва обаче, че тези принципи зависят от е, волята на отделните държави членки и координирането на агенциите на двустранно равнище. Там още може да се желае. Всички смятат, че е, е необходимо и желателно повече координация. Държавите членки на Европейския съюз имат ясни цели и ясни идеи как да се постигнат тези цели. Необходимо е да има по-добра видимост, по-добър и по-добре координиран подход в рамките на Европейския съюз с намаляване на видимостта, а, не може да се постигне това. Може би една донор, държава донор може да стане водеща агенция за подобряване на видимостта и прозрачността. След 2010 година бяха създадени нови структури. А, Създаде се и службата за външна дейност. Това създава нов потенциал, но също но предполага и по-големи рискове. Да се надяваме, че тези въпроси ще бъдат разгледани изчерпателно а, чрез по-добра координация между донорите ще може да се развие това сътрудничество и това ще бъде основата за, леги... за законодателна инициатива от страна на парламента. Като докладчи от парламента за... по тази инициатива съм готов да разгледам тези проблеми. А, Уважаеми колеги, разбирам голямата роля на националните парламенти. Аз съм бил член на национален парламент в продължение на 26 години и осъзнавам значението на днешното заседание. Приветствам този навременен дебат и очаквам вашите възгледи за това как може да се постигне по-добра координация между политиките за развитие на Европейския съюз, каква е ролята на националните парламенти и на Европейския парламент, как можем да накараме правителствата да се отчитат пред националните парламенти, така както Европейската комисия се отчита пред е, Европейския парламент. Как е, бихме могли да направим това заедно? Колко е важно намаляването на разходите като стимул за координацията и също така умарата от, корониза... от е, координацията въздействали и може ли да бъде избегната? И на четвърто място, как Европейски парламент и националните парламенти да гарантират, че спестените ресурси биха могли да бъдат предоставени по-ефективно? преди да дам думата на колегите, искам да дам думата на господин Винсен Гримо от Генерална дирекция Девко. Благодаря, господин председател, госпожи и господа парламентаристи. Искам да представя няколко елемента на координацията на донорите. Това е традиционно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 актуално по две причини. Тази дневна, този дневен ред за координирането на донорите е едно двойно предизвикателство, ам, разширяване и задълбочаване. Ще започне с разширяването. Координират се фондовете се чрез различни групи, различни механизми, но създаването на нови донори, нови действащи лица, не всички от тях са донори. Аз говоря в момента за Китай, за някои арабски държави. Всичко това е много важно. Първото предизвикателство е свързано с е, разширяването, активна, ефикасна координация, ангажиране с нови действащи лица. Това е едно предизвикателство, трудна задача. Това беше една от темите на последния форум от 2011 година, в която, е, към която се присъединиха всички участници, включително от гражданското общество общество. В момента имаме този международен текст. Това е много голямо предизвикателство да се ангажираме на нивото на държавите партньори. Това откроява проблемите, подходите, практиките е, ние трябва да максимализираме въздействието в полза на държавите партньорки. Това е предизвикателство. Второто предизвикателство е задълбочаването на процеса, координирането между европейските донори. Имам предвид Европейската комисия и държавите членки. Това съществува от години наред, е, но когато разглеждаме фрагментирането на помощта, както говори господин Мичел, Европейския съюз и държавите членки са част от проблема. Когато говорим за сектора, в който се работи, има твърде много действащи лица, няма ефикасност в партньорските държави за изразходването на средствата на европейските накоплаци. Трябва да се намерят решения преди години беше предприята инициатива за да се координират европейските донори. След 2010 година се работи да се реши този проблем. Аз ще спомена две инициативи. Едната от 2007 година с етичния кодекс за взаимодопълването и разпределянето на работата а, сред различните сектори. Тези инициативи в момента са изправени пред а, големи трудности. За да може да се намери адекватно решение, би трябвало да се отчете етапа, в който се намират тези проблеми. В случая сме на стапа на програмиране, съвместно програмиране, което а, се прави в навечерието на форума в Брюкса. Това не е нов проект, то е стар проект, а, по който работи Европейския, Европейската комисия, също така работи в сътрудничество с ОИСР. За какво става дума? Съвместна програма, да се разработи съвместен анализ на държавите и да се разпределят дейностите, така че да се избегне дублирането и да се сведе до максимум въздействието. Естествено, ползите са много важни, както казал и Мишел, и те възлизат на стотици милиони евро. Наистина скандално е, че тези средства не се ам, спестяват а, и не се използват по-добре, не, не, се използват по-добре средствата в а, такъв момент на криза. Необходимо също така да има и предвидимост на изразходването на средства. И, а, следват се принципи, които ще спомена. Първо, гъвкавостта в контекста на различните държави е различна и програмата следва да бъде приспособена към различните ситуации. Също така трябва да има и деконцентрация, да се даде възможност европейските делегации, послан, посолствата в съответните държави също така да действат това означава по-намалена роля за центъра. Също така трябва да се отчете и лидерската воля на някои държави, членки, значението на синхронизиране с а, а, циклите, които се използват в а, държавите членки, а, да се отчетат приоритетите в графиците на съответните страни. Четвърто,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 принцип е да се отворим към други донори. Това е един европейски проект. Държавите членки са движещата сила на този проект. Именно за това се говори за една съвместна програма в рамките на службата за външна дейност. Но трябва да бъдем отворени и да кажем, че други донори също така са добре дошли и могат да участват в съвместната съвместната програма на този стап, инициативата се а, прилага на доброволна основа. През последните две години програмата се изпълнява в седем държави на базата на добрите отношения, които се създават между различните мисии. Още 30 държави се, ще се присъединят до 2016 година, за да може да се постигне по-добра синхронизация. Във връзка с тази, това съвместно програмиране, целта е да се подобри координацията. В момента вече има динамика, има добрата воля за успех на този проект, очакваме конкретни резултати. Е, всичко това зависи от динамиката на проектите. Естествено е голяма ролята на националните държави, за да може всяка държава да допринесе към този проблем. И както каза господин Мичел, това е един проект, в който ние всички сме европейски донори, независимо от приноса на всяка отделна страна. В Европейския съюз се прави разлика в а, е, значението, което се прилага на а, приноса на тази координация. А, председателя, благодаря. И сега имате възможност е, и всички да вземете участие в дебата. Господин Кашма най-напред от Европейския парламент. Благодаря, господин Мечел. Благодаря за вашето изказване. Днес е рождения ден на Шекспир но Осколард ще цитирам. Краткостта е знак на мъдрост в изказването. Така че, сега да се върна към темата. Отчитане пред националните парламенти и парламентите. Как можем да направим това? Ами просто трябва да отворим вратите, трябва да се водят дебата публично и тогава наистина националния парламент ще може да държи отговорен своето министерство. Ето това липсва за сега. По отношение ангажираността ни с проектите от страна на донора, от страна на потребителите, тези, които получават проекта. Това е нещо много важно. Защо? крайна сметка трябва да намалим разходите при осъществяването на проекта, иначе губим ефекта от проекта. И сега, Обръщам се към националните депутати. Много моля, подчертавайте значимостта на това, че принципа, свързан с защитата правата на човека, всъщност основно водещ принцип за нас. Много често възникват конфликти тогава, когато търговията е над а, човешките права. Председателя, благодаря. Мис Петра Байер. Само, че носиш а, ирландска значка и цитираш един от моите сънародници поети. Имате думата? Outcome document from, from Rio Plus 20. Сега, по отношение на документа заключителния Рио плюс 20. Мога да кажа, да е, парламентаристите всъщност не играеха никаква роля по отношение на изпълнението, но що се отнася до самата мрежа, изградената мрежа, е, която доведе до постигане на целите, включително и целите на е, хилядолетието, искам да подчертая, че също парламентите тук играят изключително голяма роля. Много държавите членки, включително и моята държава, посредством Европейския съюз, могат да участват в този процес. Мисля, че ще бъде много добре ако използваме тези цели, е, които последваха по целите на хилядилетието и да ги разработим като своя политика в нашите парламенти. Изключително важно е да вдъхнем живот на тези неформални структури. Може да се използват медиите, може да се водят е, дискусии в интернет, може да се използват телефонни връзки за осъществяване осъществяване на комуникации. Е, но в крайна сметка, е, Знам, че за съжаление много от тези цели, е, постхилядолетните цели, надали ще бъдат достигнати в много точки на света. Много важно е да участват всички. Севера от една страна участва, но много важно е да участва и юга в всички тези аспекти. Националните парламенти следва да изиграят още по-активна роля. До сега сме имали ограничена възможност да участваме, но се надявам, че 2014 година ще бъде дефинирана нашата роля официално и тогава ще можем да видим как ще подходим към изпълнението на национално ниво на общностно ниво също така следва да дадем своя принос и да, да, да насочим вниманието си към съдържанието на дейността. И това трябва да бъде цялостен процес. Благодаря. Е, следващия оратор. Луи Мишел. Благодаря. Поздравления на председателя за изложението и подкрепата ми за него. Освен това подкрепям и предложението на Майкъл Кашман да открием вратите си като Европейски парламент за всички, които желаят да се включат в работата ни по това досие. Понякога имаме нужда от един външен поглед и в дефинирането на понятията. Сътрудничеството би могло да включи идеята за европейски координатор във всяка една държава членка, който да бъде или представител на Европейския съюз или представител на държавата членка. Така всъщност ще си осигурим присъствие във всяка от държавите бенефициери. Идеята ми за посланик е в третата държава. Господин Кашман, наистина прав сте, когато цитирате е, цифри и е, сте прав да казвате, че 49 милиарда евро изхарчени миналата година от Европейския съюз, включително държави членки и е, Европейска комисия. Това всъщност може да се разбие на 6 до 8 милиарда на година заради дуплицирането. Прав сте, когато казвате, че се разхищават средствата или по-скоро не се управляват разумно. Затова е, е добре, че ще имаме резултатите от проучването по този въпрос в скоро време. Аз самият съм убеден, че за да се координираме по-добре, трябва повече да се осланяме на спецификата на различните донори. Днес много донори правят едно и също някои държави членки, било то Обединеното кралство или Швеция или Люксембург или някоя друга държава, наистина имат ноу-хау в определен вид области. Дали не би трябвало тук малко да помислим за специализация? Също така, не е вече свързано с координацията, а по-скоро с ефикасността, рентабилността на, на тази помощ. Това ми се превръща в фикс идея, съжалявам, но може би трябва да направим, да прокараме разлика между общата и секторната, браншовата помощ. В някои държави, например, бенефициери, бихме могли да сме по полезни, ако ги подпомогнем в обучението, например, на учителите или на полицаите. И това би било именно тази браншова помощ. Защо го казвам? Защото в парламентите на държавите членки понякога не се прави тази разлика или се нехае за общата бюджетна помощ и за браншовата такава а това би спомогнало за повече ефикасност, смятам аз. И това, разбира се, можем да го оценим и да го прочетем в предписанията на Сметната палата. Благодаря. Uh, Благодаря. Тези 8 милиарда, за които казах, бяха за транзакции. И казах същото, като и вие не са само за преки или косвени разходи, а за транзакционни разходи. Тези 6 или 8 милиарда, в зависимост от годината. Благодаря. Благодаря. Много беше интересно това, което казахте. В Германия последните години в Бундестага се работи наистина много по отношение предложението на комисията що се отнася и до разпределението на труда. А, ние възприехме новите директиви, но също така когато става въпрос за по-голяма специализация в преговорите, мога да кажа, че всъщност тук се обръщам към казаното от господин Мишел, е необходимо наистина да се разпределя дейността. Трябва обаче да се очите и различния експертен опит. Много държави членки имат експертен опит в конкретна област, имат добри специалисти в тях – и следва да се обърне по-голямо внимание именно на това при разпределението на работата. Съзираме тук и един проблем – Например, когато министъра получава задача да представи темата на съвета, необходимо е да се направи разпределението по-добре и между държавите членки. Що се отнася до опита ни в миналото, може, мога да кажа, че много общи бяха длъжностните характеристики и всички страдаха от всичко това. Всички на практика трябваше да отговарят за всичко и нищо не се получи. Европейският съюз има конкретна силна страна в развитието и сътрудничеството в областта на развитието. И наистина е, трябва да се извлекат добавените ползи от е, този експертен опит, а пък държавите членки да се използват за експертния си опит в конкретните области. Председателя, благодаря. Е, друг желая ли думата? Не. Тогава ще дадем думата на представител на дипломатическата служба, службата за външна дейност, господин Шо. Благодаря, господин председател. Благодаря, че поканихте службата за външна дейност на това заседание. Напълно съм съгласен с казаното преди мен, защото ние наистина се опитваме да координираме донорството чрез съвместна програма. Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Ще искам да добавя добавя няколко идеи, които според мен трябва да се вземат предвид, когато организираме координирането на дейността. Мисля, че има широко съгласие по принципите, които бяха очертани, по-добра ефективност, съвместно действие се, още обаче става дума за 28 големи администрации. Имаме една администрация в Брюксел, плюс 27-те администрации на различните държави членки, всяка от които координира програмите с съответните делегации, посолства и както каза тази сутрин комисара е нашия проблем е как да се ангажира това координиране, е как да се ангажират всички едновременно и на едно и също място. И както каза колегата ми, много е важно да се синхронизираме, да работим всички по едни и същи въпроси, на едно по едно и също време и на едно и също място. В противен случай, ще се вземат отделни решения в отделни държави за едни и същи програми. Това е много важно за съвместните програми. Вторият елемент, който според мен трябва да бъде откроен е, че, както вие самия казахте, господин председателю, имаше промяна в институциите по силата на Лисабонския договор. Делегациите на Европейския съюз имат нова роля в координирането в държавите членки. Става дума за европейска координация и това е основен напредък за всички нас, защото ние трябва да организираме организираме нещата вътре в държавите членки и в неевропейските донори. Именно а, едно а, по този повод а, беше споменато от а, комисаря и от колегата Гримо а, опита да се координират тези усилия. Именно за това ние плащаме на много дипломати, на много специалисти по развитието да станат наши координатори в Буркина Фаси и в други държави. Ние им плащаме, те знаят най-добре какво е необходимо, те са най-квалифицирани да вземат решения, свързани с развитието на съответните страни. Именно затова ние разчитаме на новата роля на делегациите на Европейския съюз, на а, а, посолствата и на агенциите за сътрудничество по развитието. На този етап обаче трябва да а, кажа, че ние имаме значителни успехи в обединяването на държавите членки, за да може те да могат да се ангажират с програмиране и да включат и неевропейски донори. Имаме обща стратегия за Етиопия, подписана от представители на всички държави членки. И това са примери, които трябва да насърчаваме. Държавите членки и ние в Европейския съюз, всички ние сме много важни фактори а, в исторически мащаб. Много неща трябва да се направят, но нещата трябва да се правят на равнище отделната страна, защото това е най-удачният формат. Благодаря. Председателя, благодаря господин Не Виждам госпожа от Коце, която иска да се изкаже. Благодаря ви. Последователността в нашата работа предполага политическа решимост на първо място. Може ли да твърдим, че имаме тази политическа решимост да работим съвместно? Защото много добре да се говори за това, но ние в сферата на политиките на, за развитието правим усилия, които след това се провалят къде може да се открие тази политическа решимост у нашите правителства? Има ли готовност да се избегне менталитета на силоза, която е типична за всички институции, как може да се ориентират нашите хора, когато те разглеждат политиката на развитие в сравнение с политиката в отделни, следвано от различните правителства. Аз мисля, че сътрудничеството в Европейския съюз трябва да се развива отдолу нагоре нещата трябва да се решават заедно с цел преодоляване на индивидуалния егоизъм и едва тогава вече може да има политика за развитие на екипен принцип, но трябва да знаем дали съществува такава политика. Председателя, мисля, че зададохте много важен въпрос. Искам съвсем накратко да кажа. Как точно можем да разбием този начин на мислене, който е затворен, как може наистина да се мисли по-перспективно. Това са а, средства, публични, които трябва резултатно да бъдат освоени. А тук става въпрос за живота на хората. Това означава резултатно изразходване на средства. Е, какво се случва, например, когато става въпрос за е, регламента за продоволствията? Веднъж е, трябваше през месец септември да говори във Франция пред един форум, първото заседание на министрите и а, 20 или 25 от министрите ми казаха всъщност как не може да се изпълни онова, което предлагаме. А как ние какво направихме? Намерихме средствата и в крайна сметка успяхме да прокараме законодателството. Хората ни пишеха, нямаме храна. Така че наистина изключително важно е да се спазват принципите правителствата са независими, разбира се, но нека ви кажа следното. В Ирландия нашия парламент, долната и горната е, камери съответно, е, правят необходимото, за да, разбира се, не се нарушава нашата е, конституция. А в Европа ние действаме по силата на договорите е, какво трябва да се е, предприеме, как да се изпълняваме задачата. Ние не можем един на друг да изпълним задачата. Нека всеки да изпълнява своите задачи, своята роля, но и да си сътрудничим. Така че, когато има натиск върху правителството от националния парламент, може би тогава ще може тези препятствия, тези пречки да бъдат преодолени и заедно да можем отговорно да отчитаме онова, което правим и, и за което говорим. Наистина не трябва да се отнасяме снисходително. Много, са трудни, по, по, много е трудно положението, например, с публичните финанси с, в, в Великобритания, но в крайна сметка, въпреки трудностите, наистина е нужно да направим всичко по силите си, за да изпълним ангажимента си от 0,7% дял от националния доход. Наистина, това ще бъде умение желанието да покажем, че можем да се справим, можем да се справим съвместно, но трябва да се обединим. Това е началото на процеса. Докладът е в момента в процес на изготвяне. Надявам се, че ще бъде готов края на лятото. Надявам се, че септември ще можем да водим дебат по него и се надявам да имаме и становищата на националните парламенти по този въпрос. И на последно място, струва ми се, че е много важно да се опитваме да използваме съвременните средства за общуване, както и колегите казаха, когато е възможно ще се събираме по този начин, но нека да можем да използваме съвременните възможности, които ни предоставят технологията, за да разбираме е, един друг себе си по-добре. Европейският парламент наскоро вече е, излъчва в, в интернет е, своите заседания на комисиите и по този начин наистина е възможно да се осъществи както обмен на информация, така и по-добра координация. А ние с националните парламенти бихме могли да провеждаме наистина съвместни конференции в онлайн среда. Това е една възможност. Отново благодаря ви много. Ние сме в самото начало на процесите, но трябва да не губим е, от поглед основната ни цел. 13 000 деца на ден. Не бива в никакъв случай да пропускаме е, в мислите си децата, защото в крайна сметка става въпрос за човешки живот. Благодаря ви. Е, е, госпожа Ева Жоли е тук, която като председател на комисията Деви отново има председателството и ще продължи да председателства заседанието днес. Мерси euh, Много благодаря. И така, минаваме към следващата част, крайната част. И бих искала да ви представя господин Пат Брин, председател на съвместната комисия по външни работи и търговия на Република Ирландия която в момента е ротационен председател на Европейския съюз. След неговото изявление ще проведем кратък дебат от двете части на заседанието. Заповядайте, имате 10 минути. Thank you very much indeed, Charlie. Благодаря. Позволете да кажа следното преди да започна. Конференцията днес е наистина много интересна. За мен темата е много важна и интересна. Наистина, важно да подчертаем колко правомощи имаме ние, националния парламент, а също така колко важно е, че съвместно с Европейския парламент можем да говорим на един глас по всички тези въпроси и по този начин можем да гарантираме изпълнението на политиката по системност и последователност в областта на развитието. Искам също така да благодаря на предишния ми колега Гей Мичел. Работих много години с Гей и трябва да ви кажа, че наистина изключително важна бе ролята ви в нашето правителство и в тази област. И сега, от името на Дан Евел и от самия себе си, бих искал да кажа, че за нас е голяма част да бъдем тук в ролята си на председателството на а, Европейския парламент. Но в крайна сметка, когато а, се върнем обратно в Камерата на представителите, ще можем да представим и вашето становище по тази важна тема. Сега вече втора среща, а, междуправителствена среща, обща сигурност, бе проведена и тогава националните депутати и е, европейските парламенти, има, е, депутати, прощавахте, имаха възможност да водят дебат по един начин, наистина, който дава възможност да се изгради е, значимостта и валидността на последователната политика в рамката на Европейския съюз. Това е нещо много важно, а сега днес ставаме свидатели на същата политика и същата позиция в областта на развитието. Аз работя именно в областта на външната дейност, търговията. Председател съм на нашата постоянна комисия и искам да поздравя госпожа Жоли, председател на комисия ДЕВЕ, за провеждането на този много важна конференция. Говорим наистина сега за голямата економическа криза и е, бюджетните ограничения, които изпитваме. Това е валидно за правителствата в Европейския съюз, разбира се, но въпреки всичко трябва да знаем кои са ключовете ни приоритети. Безспорно, важен е контрола да бъде голям и той никога не е по бил по-голям относно разходването на публичните средства. Имаме ограничение на бюджета, знаем, но в Ирландия бюджетът бюджета заделен за програмата ни за развитие си остава висок. А, наскоро имаше проучване, което бе направено от неправителствени организации в Ирландия. 650 милиона евро е, е нашия бюджет и е, за развитието. И наистина е, мога да кажа, че 76% от хората одобряват програмите, които се провеждат в Ирландия по отношение на развитието. Това е изключително важно, имайки предвид сегашната криза. Като казвам всичко това, отново подчертавам, че данакоплаците искат да знаят как се изразходват техните средства и дали наистина се помага на хората изключително важно е, че е, е, тези чувства е, трябва да бъдат уважавани и трябва да насърчават политиците за още по-голяма координация в дейността. Как да се намали бедността? Разбира се, с областта на всички политики, в областта на околната среда, с областта на селското стопанство и всичко останало. Търговията също играе изключително голяма роля. Но в крайна сметка много важно е да се търси начина по който можем да координираме всички тези политики и днес говорим именно по тази тема. Ирландското правителство издаде Бяла книга 2006 година по този въпрос, 2012 година за устойчиво развитие в областта на помощта за развитие. 2006 година в Бялата книга се подчертава, че координацията е нещо много важно, което е насочено не само срещу е, избягване негативните аспекти от дейността, но е необходимо да се насочи вниманието на, върху устойчивото развитие. И в крайна сметка ирландската помощ е насочена именно в тази насока. Какво се случи от 2006 година насам? ОИСР и другите международни агенции описват Ирландия като един а, лидер в областта на ефективността. И наистина а, ние сме в първите три донори от най-ефективно работещите 10 донори в света каква, е, на какво се дължи успеха ни. Общо взето остават още някои предизвикателства, на които трябва да обърнем внимание. Това се очертава и в доклада от 2006 година, а някои бяха и дискутирани тази сутрин, именно раздробяването и припокриването, но в останалите имаме сериозен успех. Раздробяването, според мен, разпокъсността е, е важен въпрос. Имаме е, програми, е, които са насочени към 9 от 9 до 80 държави. Можете да си представите, че това е много труден процес за е, управление. Трябва да разпределяме както ресурсите, така и човешкия ресурс е, за изпълнение на тези е, програми. В крайна сметка имаме цялостен подход на нашето правителство по отношение координация на тази дейност. Междуведомствената комисия гарантира подхода на диалог и най-доброто използване на експертния опит, с който разполагаме за осъществяване на програмата. Всички заинтересовани страни, НПО и представителите на академичните среди участват, така че в крайна сметка има срещи на представители на ОИС СР в областта на последователността на политиката и в крайна сметка е, става въпрос за управление на над 30 милиарда е, годишно. Така че е, трябва да подчертаем, че механизма на координацията между отделните министерства е от решаващо значение за постигане на целите. Това е нещо много важно. Комуникацията, междуведомствено измерение е много важен аспект. Много по-важен от дългите доклади. Комисията, на която аз съм председател по мъжна дейност и търговия, също има сериозна роля в областта на координацията на политиката на Ирландия и нези правителства, които също имат едни по-широки стратегии. Майкъл Брус е, тази сутрин говори за връзката между търговията, например, и политиката за помощ за развитие. В Африка ние непрекъснато трябва да докладваме пред парламента напредъка в тази насока. Комисията също така насърчава а, и потиква правителството да работи по е, програмите, които в Ирландия сме разработили, с акцент върху прозрачността. Колегата от Белгия днес преди обяд е, е, се спря именно на този аспект. Действително, депутатите в различните държави трябва точно да знаят откъде идват е, средствата от другите държави, защото трябва да има парламентарен контрол по отношение изразходване на тези средства. Ние препоръчваме правителството е, ясно да отправя посланието пред обществеността относно програмите за развитие. Нужно е да имаме по-тясно сътрудничество и с е, неправителствените организации. Виждам, че вие споделяте тази позиция координацията на донорите е от изключително голямо значение. А този принцип е изразен и на общностно ниво по отношение ефективността е, на програмите и ангажираността на Европейския съюз към тази проблематика. 2012 година ще има програма, която ще се проведе в 6 държави. Между другото, господин комисар много ясно подчерта значимостта на съвместните програмиране за комисията. Етиопия е пилотна а, държава за тази съвместна програма и държавите членки съвместно могат да работят, за да могат да се видят ползите от една подобна съвместна програма с цел насочване по-голямо внимание към координациите между отделните сектори. Ирландското а, посолство миналата година много активно участва в съвместното програмиране и дебатите по този въпрос и е, се надяваме, че ще имаме е, през следващите седмици вече е, проектостратегия за работа с Етиопия. Надяваме се, че тя ще бъде подписана другата седмица и по този начин ще можем да разработим и по-конкретно плановете и да е, ги хармонизираме с европейските политики. Миналия октомври ръководих делегация на моята комисия външна, търгу, външна де, работа и търговия в Сиера Леоне, за да проверим как, са се, как се е дейността в нашата малка служба. Установихме, че те са работили изключително активно с нпо по отношение различни програми, свързани с предоставяне на храни и помощ за страната ползите от активната координация са много големи дори и на малък мащаб, когато биват развивани. Мисля, че всички комисии много добре осъзнават е, всичко това и могат да излекат полките си от собствените програми. Координацията между донорите и всички а, донори е от голямо значение, за да може в крайна сметка наистина да се преодолее тези ужасяващи факти, свързани с детска смъртност и други горещи проблеми, които ни вълнуват, защото в крайна сметка става въпрос за хора, чието живот зависи от решенията, които взимаме и начина по който ги изпълняваме. Така че благодаря ви, госпожо председател, че станахте домакин на тази изключително важна среща между националните парламенти и Европейския парламент. Ние ще се върнем в къщи е, е, по-силни, за да можем да лансираме идеята за координация. Много благодаря. Имаме няколко минути за обмяна на мнения с председателя на Комисията по външни и търговски работи в е, Ирландският парламент. Нека този, който вземе думата, да не, го, да ни я задържа за повече от е, минута. Няма за сега желаящи. Така че благодаря на господин Брин за изказването му. Благодаря и на всички участници в нашето заседание за проблематиката, която повдигнаха. Отбелязахме напредък, има още напредък, който ни чака <laughs> да за да могат тези политики да се развиват не само между държавите, членки и парламента, а последователността в помощта за развитие да бъде политика от началото до края на веригата. Много от държавите бенефициери зависят от нашата помощ. Нашата помощ помага много на бюджетите на държавите бенефициери и това трябва да бъде обяснено от вас в държавите членки. Сега приключваме заседанието и всички сте поканени на един лек обяд в коридор, в кулуара преди, пред залата и можем да продължим разговор в по-неформална среда. Благодаря.